Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen. Добро утро, скъпи колеги. Затова ви предлагам да започваме. Няма предложение за промяна на дневния ред, затова той се приема в сегашния вид. Пристъпваме към съобщенията на председателя. Разполагаме с всички езици, езикови комбинации, включително и харватски без естонски. Това е добра основа за една ползотворна работа на нашето заседание от ден и половина. На 4 юни ще има изслушване на новия харватски комисар от 9.30 до 12.30 часа Изслушването ще се състои в Ян 4Q в настоящата зала. И както обикновено се процедира при изслушванията, имаме 10% въпроси от страна на комисията МВ. Всички сте поканени да участвате в изслушването. Имаме други различни мероприятия на 30 май а1, в А1 Г2 от 15.15 .15 до 18 часа а, под ръководството на господин Роси, госпожа Зомер и госпожа Тейлер във връзка с сигурността на пациентите. От 18 юни от 15 до 18 часа а, а, доклада за прилагане на улавянето и съхраняването на въглерод. На 18 юни ще има а, едно мероприятие, свързано с а, продоволствената криза. На 19 юни а, ще а, има изслушване връзка с иммунизациите в А3Г2 от 15 до 18 часа. Също така Имаме допълнителна информация за хода на трилога. Там има доста новини. Първата ни тема, темата на Томас Улмер за емисиите от въглероден блокис при автомобилите и следващия трилог ще се състои на 3 юни. По моя доклад а, също се състоя заседание на трилога и след само 25 минути постигнахме съгласие. Това беше рекордно но ставаше въпрос за приспособяване към Лисабонския договор. На 27 май ще бъде следващото заседание на трилога и следващото е насочено за 17 юни. На 22 май ще състои първото заседание на трилога във връзка с така наречения доклад Франко. Имам и една тъжна новина, която трябва да ви състоя. Господин Фарман, британски учен, е починал това е лошата новина. Сега преминаваме към трета точка дневния ред. Протоколите от 20-21 март, 26 и 27 март, 6 и 7 май. Това са протоколите от заседанията. Ако ви нямате възражения, ще ги смятаме за прияти. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. И тук ще състои първия, първото обсъждане, така нареченият а, а, доклад РИС. А, давам думата веднага на госпожа РИС. Благодаря, господин председател. Най-общо, защото вече нееднократно говорихме по този въпрос, който се надявам вече да сме на последната права препоръка за споразумението, свързано с съвета за новият регламент за тези конкретни хранителни продукти. През 2012 година делегацията на парламента оформи вече споразумението с съвета и по време на последния триалог, който приключи едва ли не тази сутрин, благодаря на всички, които бяха ангажирани господин Нико и всички други представители от комисията, които бяха много активни посредници. И е, през декември 2012 гласувахме в нашата е, комисия, после тръгнахме на второ четене през април. Е, по същество, е, какво е важно? Три е, конкретни постижения имаме. След обед ще ги гласуваме. Приложното поле, което ще бъде ограничено до тази групи от населението, които имат нужда от тези храни, т.е. децата под 3 годишни, новородените особено тези, които е, имат рискове от преждевременно раждане. Благодаря на, е, на докладчика Всянка от НП за приноса. Всички останали хранителни продукти, увесени ядки, е, барчета и други ще бъдат пренесени към регламента за общите хранителни продукти. Също въпроса с глутена и други подобни съставки. Те ще бъдат включени обозначението им в регламента за информация за потребителите. Също въпроса с алергиите. Имаше е, внесени е, изменения от колегите в последната минута. Мога, ще поясня, не виждам колегата тук, ще кажа, че в компромиса е включена този, това съображение. За етикетите успяхме да убедим, убедим страните членки по отношение примерно на храните за бебета от 6 до 12 месеца съответните обозначения да има. От социалистическата група искаха подобно изменение. Също искаме да предотвратим добавката на потенциално заразяващи агенти, Комисията също се старае да избегне, примерно, вкаране в хранителната верига на пестициди и на вещества, увреждащи енокринната система. Благодаря на всички, които работеха. Ние ще дадем и една декларация за да започнем и зададем и своя принос в борбата с тези опасни пестициди, особено в толкова специални храни. Отново искам, надявам се, че ще потвърдим вота си от декември 2012. Много добро споразумение постигнахме с съвета. Смятаме да отхвърлим шесте изменения които са подадени от консерваторите и реформаторите. Благодаря на всички, които работеха. Дълга беше работа. Благодаря и на секретарията, който ни подкрепеше по време на цялата ни работа. И е, нека да кажа, че ние имаме едно просто послание. Е, тежко болните хора, които имат нужда от специални храни, не са просто обикновени потребители. Благодаря, госпожо Рис. Сега продължаваме с докладчетите в сянка и първо дам думата на господин Естер Лаги. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Ние си написахме домашното. Имаме е, споразумение с е, е, съвета е, и се стремим да получим е, споразумение на първо четене. Може би е важно за представителите на комисията е, това, е, че трябва отново да поработят върху а, е, споразумението, което имаме за е, глутена и той вече да не бъде част от специалното законодателство, а част от нормалната информация за потребителите. И в крайна сметка потребит, за потребителя, който използва тези продукти, нищо няма да се промени. Ние работихме с съвета и комисията точно в тази посока, за да може нищо да не се промени за хората с непоносимост към а, а, глутена и е, всичко това да минава в рамките на законодателството за храните за потребители, не като специално законодателство. Ще има а, е, изменения, има изменения. Глутен е една от основните теми, която обсъждахме във всички теми с, с е, съвета. Така че споразумението, което имаме, ще бъде добро за хората с подобни проблеми. Господин Поле за комисията има думата. Мерси, месье президент. Благодаря. В този момент искам първо да благодаря на докладчика госпожа Рис и на докладчиките в Сянка за ентусиазмът, с който работиха по нашето предложение. Много е амбициозно предложението и изменихме изцяло съществуващото законодателство, като запазихме това, което е най-важно, както каза и докладчикът за най-уязвимите малки деца, бебета или болни. Искам да ви е, успокоя, че проблема с глутена, да, и ние сме го регистрирали, Действително много, много спорове породи този момент и ние е, ще уредим въпроса в регламента е, информация за храните, е, свързана с етикетирането. Там ще има всички необходими разпоредби, така че няма да има проблем с дефиницията за безглутенови храни очаквам вота днес след обед да бъде положителен и във всички случаи голяма, голяма благодарност за вашата комисия. Благодаря. Госпожа Ланди иска да каже още нещо. Ah, да уверя комисията, че аз съм напълно спокойна, че всичко е наред. Всъщност групата за свобода и демокрация подаде тези изменения. И аз не смятам, че дебата трябва да започва от начало. Да, групата на ФД днес не присъства тук, така че сега давам думата още веднъж на докладчика. Аз нямам какво да кажа, просто да гласуваме днес следобед. Добре, сега продължаваме. А, гласуването ще бъде днес в 15 часа. Програмата ни е доста пълна, така че а, ще ви помоля да бъдете точни. Това ще бъде първият доклад, който ще гласуваме. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Регламента за медицинските изделия. Докладчик е госпожа Рот Берент и тя е отговорна за купчините хартия на масите ни. Това са, това са измененията. А, и веднага след това ще преминем към шеста точка, инвитро диагностичните медицински изделия. Имаме достатъчно време за тези две точки. Благодаря, господин председател. Не е моя вината за толкова много хартия, защото измененията ми са много малки и е, скромни. 45. Не чак толкова. Обаче 760 изменения бяха подадени от колегите по тази тема, което показва и колко важна е тя. Току-що чухме. А, имахме заседание на докладчиците в Сянка от сутринта. Благодаря на, за присъствието им. Не беше най-удачният момент, но все пак. Да, те са тук. Надявам се, че останалите колеги е, ще успеят да стигнат и до тази зала всеки момент. Съвсем кратко искам да коментирам, че тук има три много спорни въпроса и е, това се отразява е, и в броя на измененията. Е, става дума за въпроса за достъпа до пазари на медицинските изделия. Знаете, в е, моят текст се предвиждаше е, централизирана и децентрализирана процедура за разрешение за извеждане на пазара. Някои от тези предложения се приемат от колегите, други не. Сега ще видим какви компромиси можем да постигнем, за да сме сигурни, че даваме най-високо ниво на защита на пациентите и на пазара излизат само безопасни, добре проверени медицински изделия, защото е, става дума не само за клинични данни, е, с които трудно, до които трудно се добираме, но много е, трудно се извършват и е, изследвания за проследяемост и дългосрочно влияние. Затова искаме да се направи разграничение е, между медицински изделия, които са иновативни или класа 3. Е, даже се формулира и категория 2Б за имплантируеми или с активни съставки е, фармацевтични или изделия, които не са имплантируеми но евентуално са свързани с а, това, че се а, слага инжекция или а, е, друго активно вещество. Трябва да разгледаме тези неща, господин председател, и се надявам да постигнем споразумение. За момента не съм убедена че ще стане това, защото е, много различни е, позиции се вземат от различните политически групи, но е, настроена съм оптимистично. Много силно ще се опитваме да постигнем споразумение и да постигнем споразумение и с комисията, разбира се съвсем непосредствени е графика. Днес на техническо ниво ще се срещнат колегите. Максимум края на тази седмица, началото на седмицата също, така че за да може следващата сряда да се срещнат докладчиците в сянка. Другите две теми, които исках да коментирам е вторичната преработка. Много изменения има там. Е, сериозен проблем е и този момент. Комисията предвижда всичко, което претърпява вторична преработка, да отива пак до е, производителя. Но това не, е успява, не обяснява защо продукти за еднократна употреба, които са етикетирани по този начин, биват подложени на вторична преобработка. Защото в края на кращата, ако продукта е за еднократна употреба, той трябва да се изхвърля. Ако не, е въпрос защо се обозначава като продукт за еднократна употреба. И се надявам, че да внесем известна яснота в тази джунгла за производителя, да се има ясна дефиниция кое е еднократна употреба, ако не, кое е безопасно и е, тези неща трябва да се решат от постоянната комисия. И е, също така да не се дава право на производителя да етикетира продукти, които е, не са за еднократна употреба, като такива. А, също има много други разнопосочни предложения за дефиниции. А, някои от тях наистина не ги разбирам. Други подкрепят, е, примерно, идеята за приложение, за болнична употреба и така нататък. Всичко, което може да си представите. Примерно да има списък на изделията, които не могат да се преработват вторично. Много, много различни неща ще ги разгледаме. И накрая е, целият тази е, тема с нотифицираният орган – 481 до 580 е, е, изменение има по тази тема. Е, всички докладчици в Сянка подадоха изменения, само те. Там също позициите са различни. Днес постигнахме споразумение и надявам се това ще е позицията, по която ще е, постигнем общо съгласие, а именно нотифицираният орган да бъде разглеждан с е, повече внимание. Това не е точно моят подход, но е, продължавам да считам, че качеството на нотифицираният орган или факта, че той е такъв, ще зависи до много голяма степен от, тях, от, от задачата на този орган. Дали ще има е, уведомяване за всички видове или само от категория 1 и 2А. Тоест, е, продължаваме темата и търсенето на компромиси. Аз лично считам, че ако няма централизирано или децентрализирано уведомяване, вече зависи на какво ще се споразумеем, тогава трябва да се подсили е, качеството на нотифицираният орган. Той е, трябва да има и е, работещи за него, е, за него персонал, лекар, фармацевти, медицински е, техници. Не може, не може да съществува положение с а, така наречения аутсорсинг, т.е. да се използват най-различни системи за използване на експертна информация. Ако се използва само този метод, това не е най-добрият е, начин. А ако все пак решим да го направим, трябва ясно да обозначим какви са компетенциите и какво може да се, е, какво се разрешава при аутсорсинга. Няколко изменения има в това отношение. За нас, за много от нас е важен и механизма за надзор, има подадени изменения, както и за уведомявания орган. За момента ви очертах само е, по-големите е, теми и тези, които пораждат най-много е, спорове. Четири са темите, нотифициращия орган и три други. Надявам се, че ще постигнем компромиси. Готова съм да правя това съвсем доброжелателно, но нека да кажа в края на крещата, че нашето задължение е да подобряваме безопасността на тези изделия за пациентите. Защото трябва да отчетем не само мненията на медицинската професия, но и желанията на пациентите. Въпроса с клиничните данни, клиничните изпитания, изпитвания, механизма за извеждане на пазара на съответните продукти. Там просто няма много място за компромис също с комисията обсъдихме въпроса, че ако ще сменяме е, предложението на комисията за достъп е, до пазара, ще е добре комисията да застане зад нас. Е, може би няма да стане това до степента, до която аз искам, но се надявам. Искам също така да чуя и от комисията, представяте ли си, поне в някои аспекти, различни процедури за достъп до пазара за изделия от категория 3 или евентуално категория 2Б. Много се изненадвам, господин председател, че не ме прекъснахте и съм много благодарна за щедростта ви. И сега ще очаквам да чуя изявлението на комисията и колегите си. Само веднъж прекъсваме докладчика защото рискуваме да попаднем под насрещен вятър. Това направих, направих тази грешка вече веднъж при предния доклад, но просто трябва да гледаме да останем в времето, с което разполагаме, за да имаме време и за доклада на господин Лизе. Сега преминаваме към докладчиците в сянка. Всеки има около 4 минути за изказване. И а, госпожа Магинес а, ще говори от името на а, НП. Ние имахме среща за закуска без да закусваме. Много резултатна среща, между другото. Благодаря на докладчика за нея. А, аз закусвах докато идвах насам към залата. Не съм гладна. Няма да повтарям основните моменти, които спомена докладчика. Ще е, е, спомена само едно нещо. Е, ние работим е, добронамерено е, и добросъвестно. Е, ние е, разбираме какъв е натиск за пускане на нови продукти на пазара също. Е, знаем, че в някои отношения измененията ще бъдат невъзможни, трудни. Стратегията, за която се споразумяхме на днешната ни среща, е възможно най-ефективната, а именно да работим на техническо равнище по повечето въпроси вместо на политическо също така решихме да засилим качеството на нотифицираните органи, тяхното наблюдение, също така да поставим акцента върху наблюдението след пускането на продуктите над пазара и редица други технически въпроси, по които ще работим. Бих искала да получим отговор от комисията по въпросите вдигнато от докладчика. Спестих ви време, господин председател. Господин Крамър за АРД. Благодарим, господин Крамър говори, благодарим за цели 4 минути, с които разполагаме днес. По отношение на измененията смятам, че има две основни възможности за постигане на компромис. Първо по въпроса за изискванията към нотифицираните органи и по какъв начин ще се осъществява надзора върху тях. По многобройните изменения, когато се ориентираме по тях, можем да постигнем компромис и не бива да навлизаме в детайли, които не можем да разрешим в нашата комисия. Не мисля също така, че е добре да правим предписания и да изискваме да има назначени експерти, които да са на разположение на нотифицираният орган в цялото време. А, например, ако един а, производител произвежда а, сърдечни клапи, а, едва ли ще му трябва щатен експерт, който да се занимава само с а, този въпрос, защото за да поддържа своята квалификация, един експерт а, трябва да общува с университетски среди, а, и изискването да имат щатни експерти едва ли може да се практикува Следващият въпрос касае проследяването на продукти, които вече се намират на пазара. Как ще получаваме информация за нежелани ефекти на медицински изделия? Мисля, че тук сме единодушни, че трябва надзорът и контрола да бъде много по-строг. И това би бил лоста за отстраняване на а, нежелани явления или криминални деяния. Дори. Съжалявам, че дискусията ни не е толкова съдържателна от към а, аргументи, всички говорим по-скоро за общите си нагласи и убеждения. Действително в миналото всички а, инциденти с медицински а, е, изделия е, не биха могли да бъдат избегнати с това, е, което ние предлагаме. И френският производител на гръбни импланти не би могъл да бъде неутрализиран с класифицирането на изделията в категория 3. И колкото по-дистанцирано се подхожда към надзора на тези изделия, толкова по-трудно ще бъде да се предотвратят такива нежелани извания. По-скоро бихме поставили изисквания към качеството на системата и би било по-подходящо да не се подвежда под отговорност самият производител, а по-скоро да се обърнем към лекарите и да апелираме към отговорността, която носят самите пациенти. Последна забележка във връзка с многократното използване. Мисля, че тук се върти малко в кръг и а, има проблем, който не можем да решим, но трябва да направим така, че производителят на един продукт а, се ангажира с а, преработката и всеки, който произвежда един продукт, трябва да поема отговорността за качествата на продукта. Това въжи както за първоначалния производител, така и за а, онзи, който преработва едно изделие. И не може а, болница да взема решение дали един продукт ще бъде преработен или не. А, така че а, трябва и за за производителите, както и за онези, които а, преработват изделието, трябва да има едни същи изисквания. А, иначе ще се сблъскаме с а, въпрос, а, който не може да бъде решен. А, и се надявам да можем да намерим компромис. А, благодаря. А, давам думата на Мишел Дивази. Благодаря. Аз искам да поясня няколко неща. Бях в е, Марсилия, знаете, там имаше е, процеса за аферата ПИП, знаете, и е, че по тази повод започнахме работа по директивата. 7000, над 7000 жени бяха на този процес, свързан с градните импланти, с индустриален силикон. И е, се казва, че е достатъчно да се подсили на съществуващата система. Но, когато погледнем нещата отблизо, тези е, проте... Е, градни импланти са били сертифицирани от орган е, германски. Е, направени са съответните проверки и когато са били извършвани проверките, нищо не е било установено. Тоест, сертифициращите органи не са гаранция за сигурността на пациентите. Второ, когато Американската администрация за храни и е, лекарства е поискала разрешение за тези импланти, съответни представители са дошли в Марсилия, правили са проверките и са казали не, не сме съгласни. Тоест, съответната американска организация, орган, който е бил сезиран да даде разрешение, е казал не. След което досието е било върнато на Националната френска агенция – и тази агенция не е реагирала на сигнала на американският орган. И е, защо говорим, че трябва да се засили контрола? Защото всички тези органи за сертифициране, с всичките им експерти, как да постигат е, целите си, след като 50%, е, огромна част от финансирането им до 100% идва от производителите. Трябва да съществува публичен орган. Защото ето доказателството е, че те не са открили измамата. Ако бяха погледнали как стоят и въпроса с финансите, с отчетността, щяха да установят, че всъщност количеството на възможния за употребяване от хората силикон не отговаря, който е внесла компанията, не отговаря на, продук... на е, обема на продукцията. Тоест, няма достатъчен механизъм, който да установява именно измамата. Е, производителите са имали съответните разрешения, имали са, могли са да сложат дори е, обозначение, че произведение в Европейския съюз и съответно е, лабораториите са използвали тези продукти. Всеки път всъщност измамите идват от производителите и е ясно, че сертифициращите органи не представляват достатъчно защита. Всички импланти, това, което ще се слага вътре в тялото, трябва да има разрешение да бъде изведено на пазара. И кой ще плаща рисковете след това? Няма да плаща организма, който прави уведомяването. Ще плащат накоплатците. Така че трябва да има разрешение, трябва да има клинични изпитвания. Казвате, че това ще забави, ще губи време на производителите. Добре, 2, 3, 4 месеца, но какво е това спрямо а, сравнено с щетите, които подобни, щетите, които подобни продукти могат да нанесат на пациентите. За мен проблемът е огромен. Трябва да се намери начин не може само да кажем, а ще въведем механизъм и производителите ще спрат да мамят. Не, те непрекъснато мамят. Трябва да има ясна проблем. 100% проблема идва от производителите и е, ние трябва да гарантираме сигурността на пациентите. Е, добре беше да видите жертвите в Марсилия. Всички искат да има разрешение за извеждане на пазара. За продукти като имплантите, продукти, които са рискове. Нека да има. Защо не е, Европейската агенция за лекарствата, например? Всички продукти с съответните е, по-непроблематични категории, нека да се решават от националните органи. Но трябва да има един механизъм ясен на европейско ниво. Марина Яна Кодакис е следващият оратор. Yes, we have an obligation. Да, ние имаме поети задължение към безопасността на пациента и то да направим това по небюрократичен начин, по начин, който да не пречи на хората да получат грижата, от която имат нужда. Това е причината, поради която имаме и толкова много изменени. На срещата на докладчицата в Сянка ще бъдат търсени компромиси. Ще видим къде са границите на всяка политическа група и ще видим до къде можем да стигнем. А, ние първо ще се занимаем с, с техническата а, страна на въпросите и след това ще водим политическите битки помежду си. А, нотифицираните органи, централизираната одобрение, одобряването преди пускане пазара, това са обичайните теми, които а, обсъждаме. А, виждаме някои въпроси свързани с а, измами данните, е, трябва да намерим такива начини за проследяване, е, е, които да ни помогнат да измекнем измамите, защото ние носим отговорност. Без това да бъде непропорционално на извършената измама. Мисля, че ще трябва задължително да постигнем някои компромиси, които да се надяваме, че ще работят за безопасността на пациентите. Благодаря. Е, следващия е, оратор, госпожа Соса. Благодаря, господин председател. Мисля, че колегите много добре обобщиха заседанието от е, тази сутрин. Аз ще засегна само някои по-специфични теми. Мисля, че Не бива в, в никога да казваме, че, няма, че не може да се противодейства на измамите. С Колегата Дагмар и госпожа Ривази казаха, че трябва да се поставят бариери пред възможните измами. Важно е одобрението преди медицинските изделия да бъдат пуснати на пазара, но също така е ясно, и аз съм съгласна с предложението на Дагмар, че онези класове медицински изделия с висока степен на риск, каквито са иновативните изделия, имат нужда от одобрение, издадено от централен орган в Европейския съюз, а останалите от одобрение на ниво страна членка. Едно от измененията на моята политическа група се отнася точно до това и това отговаря и на опасанията на госпожа Ривази. Също така е важно експертите, които оценяват и одобряват изделията, да нямат конфликт на интереси. Важно е органите, които е, издават е, одобренията, да нямат конфликт на интереси. Това е задължително, за да не стават те заложници на фармацевтичната промишленост. Освен това, мисля, че е, наблюдението и контрола на изделието, след като то бъде пуснато на пазара, е, също са много важни. Е, споменатите органи трябва да работят качествено и да избягват аутсорсинга, възлагането на определени дейности на външни изпълнители, защото става дума за здравето на болните и за това е необходимо да имаме съответните разпоредби. Иновации, да, такива трябва да има, но никога това да не става за сметка на пациентите, защото когато възникне проблем, когато нещата се объркат, вече ще бъде твърде късно да се предприемат действия. Тоест, трябва да се е, работи превентивно преди пускането на пазар. Трябва да има ясно сертифициране, за да може рисковете е, при пускане на един продукт на пазара да бъдат е, минимизирани. Смятам, че е, ни предстои още тежка работа на следващите заседания, но се надявам да постигнем добри разпоред. Сега ще дам думата на останалите оратори. София Кукович, Милан Каванох, Ана Роспах, Петър Лиза и Ребека Тайлър. Забравих ли някого? Рихард Зебер забравих. Това са всички, които искат да се изкажат. Госпожа Кукович има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за тежката работа, която тя свърши. Аз внесох някои изменения и подкрепих други изменения на колегата Магинес и на Ана Роспах. Бих искала да а, изтъкна сега пред вас някои особено важни за мен моменти от моите изменения. Производителите би трябвало да е, бъдат особено внимателни, кои, когато използват наноизделия, особено такива, които се имплантират в човешкото тяло. и да спазва същите стандарти за качество, грижа за околната среда и така нататък. Важно е стандартите да бъдат обаче на същото ниво. Освен това, е подходящо ясно да се е, посочат задълженията на основните економически оператори. Важно е да се е, е, поставят условия, които да дадат възможност на малките и средни предприятия с специализация в една определена сфера да се реализират на пазар. Това е особено важно в времена на източността економическа криза. Важно е за малките и средни предприятия да имат нормален достъп и до този а, е, пазар. При медицинските изделия с по-висок риск е, трябва да а, е, а, бъдат одобрени по прозрачен начин и производителите трябва да могат да гарантират спазването на същите е, стандарти. мерките за безопасност трябва да бъдат взети в е, всички страни членки. Европейската директива използва различни дефиниции на понятието пускане на пазара. Е, изделията трябва да отговарят на регламента е, в момента, в който бъдат пуснати на пазара. В крайна сметка, нотифицираните органи би трябвало да са в състояние да изпълняват всички задачи, които са им възложени. Процесът трябва да бъде наблюдаван с цел да се гарантира, че той е с необходимото качество. Господин Каванох има думата. Děkuji, vážený pane předsedo. Rád bych zmínil několik témat, která tu ještě zmíněna ne. Благодаря, господин председател. И аз ще се изкажа върху някои теми, които не бяха споменати. Първо благодаря за работата, която беше свършена до сега и искам да обърна внимание на факта, че тук говорим за регламент, и за това би трябвало да ограничи правомощията на комисията в рамките на делегирани актове. И смятам, че когато говорим за разпространителите, не бива да поставяме прекалено големи изисквания към тях и да прехвърляме отговорности от производителите към а, дистрибуторите. А, езиковите изисквания също така са доста високи. И мисля, че за крайните потребители а, има прекалено много подробности, които затормозяват. Би трябвало също така да не поставяме е, медицинските заведения пред е, нерешими проблеми, защото когато говорим за стерилен скалпел, който е очевидно за еднократна употреба, и не бива да предвиждаме прекомерно високи изисквания за подобен вид медицински изделия, за да не стане това един прекалено сложен и неприложим регламент. Имаме нужда от ясни и точни изисквания, защото е важно всички засегнати страни да се придържат към регламента защото можем да прекалим с нашите изисквания. И не смятам, че ако за контрола се дадат повече средства, това ще подобри ситуацията. А, както не се избягват кражбите само по силата на това, че са наказуеми. А, и не бихме казали също така, че и полицията не си върши работата, когато се стигне до подобни нарушения. И се пластпродукта. Благодаря, госпожа Распах, за øh, Når jeg taler med disse producenter og dem, der bruger dem, så er svaret, jeg får, det er altså. Благодаря. Когато говоря с производители, често пъти те твърдят, че има много продукти, които са предназначени за еднократна употреба и когато а, те биват а, преработени, не можем да бъдем сигурни, че а, те отговарят на изискванията за а, дезинфекция. Така че а, трябва да бъдем много внимателни, когато а, определяме кои категории медицински изделия са а, годни за преработка, кои могат да бъдат а, а, стерилизирани и почистени, така че да бъдат а, като нови. А, сигурността, безопасността на пациента, информираността на пациентите трябва да стои на първо място. Самата аз не бих искала да бъда терапирана с медицински изделия втора употреба. Бих искала да знам какво употребяват моите лекари. Защото пациентът трябва да има право да знае каква е степента на сигурност на употребяваните медицински изделия. Трябва също така да а, въжат еднакви правила и изисквания към изделията, които се употребяват за пръв път и у нези, които се употребяват повторно, както към производителите, така и към преработващите фирми. По въпроса за експертното знание в рамките на нотифициращите органи, аз също смятам, че то трябва да бъде засилено. Благодаря на докладчика за добрия доклад. Той обхваща много теми, които ние дискутираме, но вярвам, че ще стигнем до подходящи компромисни изменения, за да избегнем хаоса и, и е, пожелавам полутворна работа. Благодаря, Петър Лиз. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Дагма Рот Берент за многото работа. Докладът за медицинските изделия за инвитро диагностика е тясно свързан с доклада на госпожа Берент и за това не е чудно, че большинството от предложенията за изменения в връзка с моя доклад идват точно от госпожа Род Берент. Е, трябва да постигнем хармонизация. Съгласен съм с моите колеги, че трябва да внимаваме, когато искаме въз... въвеждане на централизирана система и предварителна проверка и разрешителен режим. Искам да изясня едно недоразумение, на последното заседание говорих за един продължителен период от няколко години и а, с това не исках да кажа, че издаването на едно разрешително трябва да продължава няколко години. по-скоро говорих за самата система, а, например, а, създаването на специална специален отдел, който да отговаря за медицинските изделия в Европейската агенция за по безопасност на медицинските изделия. Мисля, че това а, отнема много време и трите години предложени от комисията може да бъдат недостатъчни. А, трябва да подобрим а, системата без да променяме унази, с която в момента разполагаме. По отношение на квалификацията на експертите в нотифицираните органи. Смятам, че предложенията на Дагма Род Беренд вървят в правилна посока, но предложението на комисията не е балансирано. Той изисква от производителите, малките производители, че те трябва да назначат хора с висше образование, експерти на съответните длъжности, които имат две години опит. И тяхната роля в нотифицираните органи е малко неясна, така че по-скоро би трябвало да обмислим тези предложения. Във връзка с други изменения и връзка с моя доклад, а, смятам, че трябва да се придържаме към принципа на субсидиарност в фармацевтичното законодателство, в връзка с клиничните изпитвания. Ще гласуваме в тази връзка, а именно, че ако държавите членки а, имат съмнения от етичен характер във връзка с а, някои а, действия, а, трябва те да вземат решение, например, а, а, ефтаназията. В тази връзка също се предлагат медикаменти. В някои държави това е легално, в други не. И там, където закона не допуска евтаназията, не трябва да бъдат предлагани съответните медикаменти. Благодаря. Благодаря на Петър Лизе. Ребека Тайлър е следващият оратор. You, um... Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще оставя по-големите си е, коментари за устройството инвитро, но някои от темите са взима свързани и за това и коментарите, които ще направя в последствие, са свързани с темата сега, особено за управление на системата и Европейската банка от данни. Надявам се, че и комисията ще даде възможност да не се разделят прекалено много предложенията, защото, защото те трябва да бъдат стиковани. За предложението за медицинските изделия – Основният момент от централизираната процедура, която се предлага от колегата докладчик и други колеги, аз лично считам, че предимствата на една централизирана система не са достатъчни е, за е, създаването и защото ще има много големи финансови и организационни пречки. Е, Европейската агенция за лекарства няма опит в това отношение, но във всички случаи ще огледаме предложенията по-подробно в следващите седмици и, както казах, по-конкретните си коментари ще дам, когато дискутираме изделията инвитро. Рихард. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да използваме предимствата на сегашната система, именно бързото разрешение и пускане на пазара, като вземем предвид и всъщност премахнем различията в отделните държави. За това се застъпвам в моето изменение а, и предлагам нов член 44А, а, в който се казва, че националните органи а, а, трябва да а, преминат процедура на проверка преди пускането на ново изделие на пазара. А, тук става въпрос а, за продуктите от а, група 3, които са допустими на пазара в целия Европейски съюз. А, смятам, че малките и средните предприятия посредством предложената централизирана система изиска, предложена от комисията в член 44, ще бъде много продължителна. И тези предвидени 90 дни ще бъдат надхвърляни. А, смятам, че това ще бъде отрицателно а, и за предприятията, и за пациентите. И за това а, моето желание е а, първо а, да има едини критерии към националните органи, а, да има едини процедури, а, но те да имат възможност а, да допускат до пазара медицински изделия. Системата, предложена в доклада, Остава известни неясноти, кои изделия попадат в група 3. Така че смятам, че би било добре да се а, опита се системата, предложена от а, мен и моите колеги, именно разделяне на компетентностите, а, без а, да бъде това за сметка на сигурността на пациентите. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на комисията. Госпожа Лекрение днес е тук. Госпожа Еспано. <laughs> Сабин е тук. <laughs> Мисъс Lecrenier. Thank you very much, Emma, for giving me the floor and for giving the committee. Благодаря, благодаря за думата, благодаря за възможността много, много ни обогатява този опит, защото има много интересни изменения. Също ми е много интересно да слушам колко богати са разликите в мненията на депутатите. За нас това е отлична възможност да продължим да работим. Уважаваме и сериозността, и е, чувството за спешност, с който работи докладчикът за решаване на останалите проблеми. А, нека да кажа, че има много широка гама от мнения по въпроса за а, разрешителното, което много затруднява нещата. Все пак от това, което чуваме днес, едно нещо е ясно и сигурно, че основната цел е да се постигне най-високо ниво на сигурност за пациентите в Европа. И трябва да видим как подобна безопасност ще бъде действително на най-високо ниво по отношение на медицинските изделия. Комисията е напълно наясно с задълженията си. Много се радвам, че ще работите интензивно тази седмица по техническите въпроси. Нека да ви кажа, че сме готови да ви помагаме с всичко, което можем. Е, също от дискусиите и от е, измененията ни става ясно, че идеята за е, паза, разрешителните за изва, извеждане на пазара не съвпада с философията на предложението на а, комисията. Не смятаме, че това ще допренесе за засилена безопасност но и има момент, в който можем да се срещнем. Това е елемента на засилване на критериите за нотифицираните органи. Комисията е готова да работи по този въпрос, защото действително той е свързан с безопасността, а безопасността ни е приоритета. А също така е, трябва да се получим и от миналото, както и коментираха много депутати за повторната, за преработка, която е много важен момент. Нека да ви уверя, че предложението на комисията, която слага преработвателите на същото ниво с производителите, беше именно с цел да се създаде високо ниво на отговорност за спазване на изискванията за безопасност. Има, разбира се, място да се постигнат подобрения и мога да кажа, че има проблеми, нека да кажа съвсем точно с болниците. Действително коментирахте, разбира се, ние имаме задължения към пациентите, които нямат никакъв начин да контролират този ние сме готови да приемем конструктивно решение и се надяваме, че на 10 юли ще гласувате и конструктивно. Също приключвам, за да спазя времето, господин председател. Разбираме и призива за подсилване на елемента за мониторинг на нотифицираните органи. Също има и други много конструктивни изменения, като един, един система за идентифициране на изделията. Това е много положително. Тоест има много-много елементи, където виждаме ползи и, депо, и резултати. Много се радваме, че парламента така с такова внимание разглежда този, това да се е. За нас то е много важно. Надяваме се да можем да го приемем по време на настоящия мандат винаги сме на ваше разположение да ви помогнем с всичко, каквото можем. Благодаря и сега накрая давам думата на докладчика. Благодаря на всички, които се включиха в дебата, защото дебата с всичките тези изменения и с това, което се казва днес, вече отива на едно по-различно ниво, отколкото беше до сега. Благодаря на всички колеги, някои от които много ме подкрепих, е, други от които не са толкова съгласни с моите предложения, но както и да е, ще трябва да постигнем компромиси. Мисля, че трябва много ясно да заявим едно нещо. Не, не ми се иска колегите да попадат в капана на производителите на медицински е, изделия. Те се опитват да ни внушат, че всичко, което направим, ще удължи процедурата преди достъпа до пазара и ще забави пускането на изделията на пазара и горките пациенти няма да получат изделието, от което спешно се нуждаят. Колеги, мисля, че трябва да говорим с факти. Комисията комисията предлага процедура, при която достъпът до пазара ще отнеме 7 месеца. Процедурата, което, което аз предвиждам, а, прибавя още два месеца към тези седем, което е нищо, колеги. Абсолютно нищо. Тези седем месеца на комисията не предвиждат пряк достъп до пазара, защото а, в много страни членки трябва да се водят преговори с системите за социално осигуряване, които трябва да платят за имплантите. Ако огледаме подобни примери в фармацевтичната промишленост, където преговорите са по-ясни е, и по-лесни, ще видим, че тези преговори са по-лесни при онези медикаменти, при които е създадена централизирана система за, одобрение. Ще ви помоля да не попадате в капана на лобистите, които твърдят, че ще ще забавим целия процес. Е, основна тема за мен е безопасността на пациента, но е, едновременно с това виждам, че е, фирмите, които произвеждат медицински изделия, трябва да могат да го правят по достатъчно конкурентно способен начин и трябва да могат да се реализират на пазара колкото може по-добре. Господин Крамер каза, че няма разумни е, аргументи, е, достатъчно разумни аргументи. То говори също така и за криминална енергия. Предложението на комисията няма нищо общо с. е нищо общо с скандала с гръдните импланти. Имаме доклади по този въпрос, имаме искане от колега към комисията, което иска бърза реакция на скандал, но всичко това няма нищо общо с предложението на комисията. процеса на а, нотификация, който имаме към момента и процедурите, които имаме към момента, не са на нивото на последното развитие в а, бранша, господин Крамер. И може би не всеки е, нотифициран орган има нужда от медицински инженер или е, лекар, ведомствен лекар. Е, А, но ние не можем да продължим, продължаваме да имаме нотифицирани органи, които нямат нищо такова и одобряват медицински изделия от клас А и клас Б, просто аутсорсват услугата по одобрението. Това не е начина по който трябва да третираме продуктите. Господин Крамер казва, че е, е, госпожа Род Перент не е честна, защото о, рисува една картина само в черни и бели цветове. Последното нещо, което искам е да бъда несправедлив. Аз не съм такъв човек. Аз е, просто исках да реагирам на вашия коментар вие казахте, че няма аргументи по същество, става дума единствено за собствени убеждения. А, на това исках да реагирам, защото аз имам аргументи по същество и не говоря само за собствените си убеждения. Е, когато говорим за отговорността на всеки пациент за неговите собствени е, импланти, е, да, разбира се, когато говорим за имплантите, това има връзка с начина на живот на пациента, но пациента не може да поема отговорност за а, продукта, а, защото има различни видове импланти, включително и за колян става. Имам колежка коя, на възраст от 30 години, която има такъв а, имплант. Тя е с най-високата възможна степен на образование, но ако аз си покажа 3 или 4 различни импланта за колянна става, тя изобщо няма да знае кой да избере, ще трябва да се довери на лекарското мнение. А, а, съгласна съм с това, което казаха колегите за проследимостта, включително и господин а, Карамер. А, трябва да имаме система за проследяване на медицинските изделия чрез лекарите, които са извършили операцията, защото е, може да се окаже, че изделието е чудесно, но лекаря, който извършва операцията, не е работил добре. Това също трябва да се вземе предвид, така че идеята е добра. А, благодаря на господин Крамер за това, а, че той каза, че трябва да се занимаваме с въпроса за а, преработката. А, е, ще помислим по въпроса, ще поработим и ще видим какво може да се направи. Госпожа Магинес в началото е, много ясно заяви, че и е, сега вече се очертяват компромиси, защото има въпроси, по които нашето мнение не е толкова различно. Но аз бих предпочела по ключовите въпроси да не ги подлагаме на, е, на право на гласуване. Бих предпочела преди това да изработим компромис. Аз бих искала да процедираме и да напреднем колкото може по-бързо, за да може да гласуваме с консенсус и да получим мандат за първо четене. Ако става въпрос за някакъв съществен въпрос, аз не бих подложила този въпрос на гласуване и той домине с малко мнозинство. А, а бих работила за компромиса. Моята цел е да завършим целият процес по приемане на доклада до края на годината, началото на следващата. Благодаря, госпожо Берн. На 10 юли ще гласуваме доклада в нашата комисия. А, през септември е, ще обсъждаме в пленарна зала този доклад. Благодаря на всички за изказванията. Сега минаваме към следващия тематично свързан е, към, на, е, това доклад на Петър Лизе за инвитро диагностичните медицински изделия. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Проведохме няколко срещи и мисля, че се получихме взаимно един от друг и усъвършенствахме формулировките. Ще се спра на две-три точки които аз внесох след дискусията с докладчетите в Сянка и експерти. Споменах една от тях вече. Предложението на комисията предвижда много високи изисквания към отговорникът на, посигурността на щат в предприятията производители. Изисква се той да има съответното образование и опит, професионален опит 5 години. Подобни кадри. Подобна система не съществува в някои държави членки и има различни изисквания към тази позиция в различните държави членки. Би ми се искало от тези държави, които са по-напред, да преди те да преминат към следващото по-високо ниво, да постигнем първо една хармонизация а, и да има единна система. И тук се връщам а, към а, нотифициращите органи, защото а, ролята му не а, е толкова добре описана в а, предложението на комисията, защото не може тези, които контролират един производител, да имат по-ниска квалификация от производителите. А, тук а, водихме дълга дискусия и а, имаше предложения а, във връзка с а, тестването на цели партиди, а, изделия от а, категория D. Това се прави в някои държави членки. Това не става много ясно от предложението на комисията. Имаше различни интерпретации. Мисля, че трябва да имаме единен регламент. Само при високо рисковите тестове от категория D искаме това да се случи. Някои колеги внесоха предложение за хармонизиране на системата за идентификация, например аптеки, предлагат както лекарства, така и е, средства за инвитро диагностика, изделия е, за инвитро диагностика и тук е, е добре да има една и съща система за обратно проследяване, което да въжи както за медикаментите, така и за изделията. По отношение на генетичните консултации ние прецизирахме нашето предложение чрез дискусия с колеги. Искам да им благодаря. Унези, които привнесоха експертните си познания в областта на генетиката и минималните изисквания, които предвиждаме, Разбира се, това не отнема възможността на държавите членки да претизират още повече тези изисквания. Ние смятаме, че пациенти, които се подлагат на генетична диагностика а, и получават информация, свързана с тяхното бъдеще, така наречените тестовете, които предвиждат а, развитие, а, изискване във връзка с консултациите. При тестове за едно конкретно генетично заболяване, което ще се отрази на поколението, трябва пациента да получи информация, но диагнозата трябва да бъде поставена без подробна консултация. Когато диагнозата е свързана с съпътстващи а, изказвания. Например, един 18 годишен човек а, има прогноза а, да се разболее без да може да бъде а, неговата болест третирана. Там а, трябва консултацията да бъде по-обхватна. Тук очакваме а, мнение на комисията. А, имаме експертно мнение във връзка с правното основание, то съответства и също така е изпълнено съответствието с хартата на основните права. Ще се спра на някои изменения от колеги. Ние провеждаме много конструктивен диалог. Ребека Тейлър се занимаваше с темата тестване на място от медицински персонал и мисля, че сме на, на добър път за постигнем добър компромис. Тестове, които са достъпни за всички пациенти, трябва да могат да бъдат провеждани в болница без ограничение. Това не въжи обаче за специални тестове, които се извършват само от медицински персонал в болници. И тук говорим за онези, които са споменати в анекс 1 от предложението за регламент. От левицата дойдоха също добри предложения за изменения, например за, за дефиницията на иновативните изделия за инвитродиагностика, които автоматично попадат в клас Б. Аз се посветих на тази тема по-подробно. До сега не бях убеден в това дали иновативността сама по себе си е достатъчно голям риск, който да отпраща тези изделия в клас Б. По въпроса за съпътстващата диагностика, тук трябва да бъде привлечена Европейската агенция за, за медикаменти. И тук а, има предложение за изменения. А, трябва да бъде привлечена за определенето на общия стандарт а, като изискване за всички медицински изделия за диагностика. Други теми бяха прозрачността и ролята на Комисията по етика във връзка с клиничните проучвания. Това е свързано с доклада Уилмът, който ще гласуваме този следобят. Трябва да го имаме предвид и при нашите следващи разсъждения. Аз съм за прозрачност и за информираността на пациентите относно безопасността на изследванията. Тук си поставяме въпроса за защитата на данните и мисля, че предложението, до което стигнахме е добро. Във връзка с ролята на комисията по етика, все още не съм изцяло убеден а, дали сме постигнали добър компромис. комисията по етика трябва да а, одобри официално и а, ако тя гласува против, а, когато се провежда клинично изпитване, няма достатъчно яснота и ще се опитам да намеря друго решение във връзка с доклада на Уилмът. Ще продължим да обсъждаме този въпрос. Моето мнение е, че а, трябва да имаме положителен а, вод от Комисията по етика във връзка с клинични изследвания, които носят риск за пациента. Председателят, благодаря. Сега искам да поздравя няколко гости. Господин Норбет Роймер, който е от Северен Рейн Вестфалия и присъства днес на нашето заседание. Давам думата на госпожа Рот Берент. Благодаря, господин председател. Господин, господин Лизи, смятам, че това е много добър доклад. И мисля, че ще постигнем добри резултати. Подадох много изменения те са подобни на измененията, които внеса във връзка с моя доклад. Те са свързани с достъпа до пазара а, за най-високата категория медицински изделия за инвитродиагностика, свързани с най-висок риск. А, мисля, че предложението на комисията във връзка с инвитро изделията е по-добро, отколкото във връзка с моят доклад класифицирането е по-добро и съм съгласна с господин Лизе, че въпросът с влизането в сила и сроковете трябва да бъдат преразгледани и а, трябва да дискутираме още този въпрос. Господин Лиже внесе още предложения за изменения. те засягат въпроса как подхождаме към изделията от категория D и някои от категория C. говорихме за самотестуването, към което трябва да бъдем предпазливи във връзка с определени тестове и трябва да има разлика между а, пациент, който се опитва да установи дали има леко възпаление на пикочните пътища заради увеличен белтък или а, има увеличена кръвна захар. Този вид тест е съвсем различен от а, теста за а, Даун синдром, например, а, или други видове съпътстващи тестове. А, мисля, че втората категория трябва да бъде провеждана само по лекарска индикация. А, и това предложение на господин Лиза ми се струва много добро, защото тогава ще сигурно, че тестът е провеждан от лекар. Предвиждат се и други изменения, свързани с консултация на пациента. Смятам, че това също е добра идея. И трябва да разгледам някои от новите изменения по-подробно. Например, изменение номер 5 или 7. Важното за мен е, че е нужно информирано съгласие. Това е много важно за нас при клинични изпитвания, връзка с доклада, който ще гласуваме този следобят. И докладът на господин Лизе съдържа специална част връзка с медицински изделия, който е доста специфичен и деликатен. Но мисля, че ще гласувам по подходящ начин във връзка с клиничните изпитания. Благодаря. Сега давам думата на Ребека Тайлър като докладчик сянка. Um, Благодаря, господин председател. Съвсем бързо да обознача намеренията за нашите изменения. Що се отнася до прозрачността, много е важно законодателството да се обръща към пациента и да бъде прозрачно. Тук става дума и за Европейската банка данни за здравни професионалисти, така че да може да се набавя съответната информация. Ние подаваме изменения че е, докладите за клиничните изпитвания трябва да бъдат част от информацията, до която да имаме достъп през е, база, банката данни, което не е личи от предложението на комисията. За безопасността на пациентите има и други е, предложения, именно да могат да се публикуват данни. Сега някои от тези данни могат да бъдат много чувствителни и затова трябва да е, се внимава. Е, но според мен е, трябва да има данни за насочващи вниманието на европейско ниво. По отношение на управлението се опитвам да формулирам как да се обръщаме към органите в Европейската система за нотифициране. Смятам, че трябва да има унифициране предлагам е, група за координиране на медицинските изделия и тя да има повече авторитет за прекратяване дейността на нотифицирани органи, ако те не изпълняват минималните стандарти. Също е, представителите на тези органи трябва да бъдат задължени да присъстват на заседания на групата, ако групата изиска това. Също така не трябва да забравяме е, сериозните предложения, дадени от комисията. Минималните изисквания, правомощия за ОТИТ, е, система за идентификация, за подобряване на проследяемостта. Това излиза от настоящия режим и ние сме е, за тези промени. Има изменения, подадени от колегите, включително от Дагмар Рокбер, надявам се, че ще бъдат приети. Става дума за прозрачността на заплащането на нотифицираните е, органи. Това е много важен елемент от е, прозрачността, а също така изискванията за производителите да я информират, ако очакват оценка от нотифициран орган от страните членки. Не знам как точно може да стане това, но смятам, че можем да разработим въпрос за из... изключенията, където, които са споменати от докладчикът, е, е, бих оценила много, е, ако докладчикът и докладчиците в сянка приемат моя подход информираното съгласие трябва да е малко по разширение от предложението на комисията. Подавам изменения 138, 141 и 142 заедно с колегите Линка Дамакавен и Яна Кодакис. Смятам, че там намираме някакъв среден път, който ни дава възможност да работим. Благодаря. Маргарита Аукин Маргарита Аукен, моля. Е, Jeg har øh, et par kommentarer. Først og fremmest... Øh... Аз имам няколко коментара. Благодаря на Петър Лиза за сътрудничеството. Благодаря на колегите за добрите предложения за изменение. Аз имам няколко коментар. Първо, що се отнася до самотестовете. Мисля, че е, никой освен нас не се е занимавал с този важен въпрос, защото е, ако даден спин тест е, хив тест е некачествен или уред за измерване на кръвното налягане не е качествен, ще получим съответно и грешен е, резултат, който може да повлияе до следващото лечение. Например, измерването на кръвното налягане може би ви изглежда твърде безобидно, но последиците могат да бъдат свързани с висок риск. Надявам се, поради тази причина, че ще успеем да прокараме нашето изменение относно добрите консултации и добрите самотестове. Що се отнася до вътрешно ведомствените процедури, и тестването значи на място от медицинския персонал, трябва да го направим а, а, така, че това да не става за сметка на, и във вреда на пациента. Както беше обещано на последната дискусия, ние сме разработили предложение за процедура за пускане на пазара. А, не сме сами, мнозина смятат, че е много важно а, да има строг контрол преди пускането на пазара на рискови е, изделия. Това е отговорност, която трябва да бъде поета от производителя. И накрая прозрачността е, играе много важна роля. Петър Лиза вече говори по този въпрос. Радвам се на предложението на Дагма Ротберн по тази тема. Ще продължим да настояваме да се работи по темата за прозрачността, тъй като по този начин ще се подобри безопасността за пациента. Петър, на тебе говоря. Когато фармацевтичната промишленост в Дания каза, че всички тези искания за прозрачно са безсмислени, защото така ли е, че всичко е прозрачно, трябва да знаеш, че това е лъжа. Чиста лъжа. Това, което те наричат прозрачност, не е прозрачност, това е техния собствен ресурс. в големи фирми от типа на Новартис наистина става дума за, за, за голям бизнес. Става дума за много пари. Когато бяхме е, попитани за примери за економически интерес, който стои над интересите и здравето на пациента, те не можаха да ни дадат нито един конкретен пример. Не, ние непрекъснато задавахме е, този въпрос. Е, Когато попитахме фирмите да ни дадат конкретен пример, те не, ни, не можаха да ни отговорят. Мисля, че трябва да вземем това предвид, е, защото фармацевтичните фирми се смятат за много силни и те са убедени, че тази, този следобят на, на гласуването ние ще отдадем приоритет на техния економически интерес и ще го поставим над здравето на а, а, пациента. Благодаря на Дагмар за това, че тя даде ясна позиция по този въпрос в нейния доклад. Надявам се този следобед да гласуваме по подобаващ начин, така че да можем да се гордеем с резултата от гласуването. Господин Кабанох е следващия, който има думата. Vzhledem k souvislostem s eh, směrnicí o... Благодаря. Като се има контекст е, и връзката с е, директивата за медицинските изделия, нека да припомня, че е, преразглеждането на правомощията на комисията и упростяването на формулировките за административните изисквания – това е част от упражнението, което трябва да направим и за двата инструмента. може би е, трябва да се изключат медицинските, инвитро медицински изделия от, дефини, от съответната дефиниция, трябва да се изключат тези изделия, които нямат има отношение към функционирането трябва да се спомене също и, че е трудно да се реши до каква степен можем да избегнем е, прекомерното регулиране на разпределението на продукцията die Kollegin äh, für die GUR, Alda Sousa. So. Благодаря. Сега думата за на госпожа Алда Суза. Благодаря. Благодаря на докладчика, не само за доклада. Аз съм съгласна с а, някои части, с други не, но благодаря за работният му а, метод. Той се опита от много а, ранен етап на процеса да ангажира всички докладчици в сянка, за да може да отчете и нашите съображения. Благодаря и мога да кажа, че съм съгласна с голяма част от въпросите, които включва Петър Лиза в доклада, включително примерно въпроса за генетичното тестване, много важен момент – клиничните изпитвания, клиничните тестове, свързани с инвитро изделия. Това е много важна тема и трябва да е една от основните в доклада. Днес след обед ще гласуваме и по друго досие за клинични изпитвания. Регламентът не покрива изделията, използване за домашно тестване. Този подход е разумен според мен, но трябва да внимаваме, тук се коментира. за това как се е, формулира търговското използване на подобни изделия. Има тестове, генетични тестове, които се използват от определени центрове, но не, не излизат на пазара и не могат да излязат от пазара. Ние подаваме изменения, където искаме да се пояснят някои от дефинициите. Особено дефинициите свързани с е, чувствителност, както и клиничните е, власти, поне според нас тези неща не са достатъчно изчистени в първоначалното предложение. Като Изделия от клас С също трябва да се считат за високо рискови. Също сме за това да има разрешителни преди да се изведат съответните изделия на пазара – по същия начин, както се предвижда системата за медицинските изделия. Не мисля, че трябва да има разлика. По-скоро трябва да работим е, паралелно, споредно, по тези е, две Разбира се, много различна е процедура импланти, примерно и инвитро е, диагностични а, изделия, но последните също биха могли да заплашват здравето на пациентите. Затова трябва да се гарантира качеството на подобни изделия и тези гаранции трябва да бъдат много-много сигурни. С това ще приключа. Смятам, че пътят пред нас остава още много дълъг. Но, както казах, има доста неща, които се препокриват между двете досиета. Благодаря. Имам още двама оратора, Ана Роспах и колежката Магинес. някой друг да иска да си скаже, когато не сме видяли? Не. Сега давам думата на госпожа Роспах. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка и няма да навлизам в технически детайл. Благодаря на добрия доклад на Петър Лизе. Аз съм съгласна с госпожа Алкен във връзка с самотестуването не бива да провеждаме тестове върху собственото си тяло без да сме специалисти, защото в днешно време човек може да купи в интернет всякакви видове тестове за какво ли не. Изменение 144, аз съм за него, но имам проблем с четвъртата част на изменение 144. Не знам дали не създаваме празнина и по какъв начин бихме могли да я запълним, ако го приемем. А, майки на възраст 13, 14, 15 години. А, и а, когато се провеждат тестове при е, деца, младежи на такава възраст, е, кой трябва да бъде, е, кой трябва да взема решение, когато е, са непълнолетни хората. Благодаря. Сега дам думата на е, госпожа Магинес. Um, Благодаря. Аз искам да се изкажа за същото изменение 144 и да подкрепя намерението зад него. Защото генетичните тестване и възможността да се дадат е, резултати е, трябва да бъдат много е, внимателно контролирани. Преди да се използват съответните изделия, трябва да има и съвети. А въпросът с непълнолетните, действително госпожа Распах, Розбах повдига много конкретен въпрос, по който трябва да помислим. Не знам дали е пропуск, по-скоро бих казала, че е предизвикателство как да се справим с този въпрос, но когато става дума за непълнолетни, трябва много да бъдем така внимателни с генетичното тестуване, да не създаваме проблеми, които нямат решение. От една страна капацитета на технологиите да, да предсказват съответни е, резултати, свързани с здравето, е много голям въпрос. Госпожа е, Розбах е, правилно повдига въпроса за млади непълнолетни майки, които очакват деца. Подкрепям изменението, смятам, че е изключително важно. И последния параграф е много важен. Тоест, ние даваме възможност на страните членки, които желаят, да надхвърлят обсега на настоящите разпоредби. И смятам, че това е много важно. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Благодаря. Благодаря на уважаемите депутати за толкова плодотворния дебат. Отново Разбираме и съображенията за подадените изменения. Благодаря на помощта на парламента. За разрешителните за извеждане на пазара, вече дискутирахме този въпрос по предходния доклад, така че няма да повтарям позицията на комисията. Разбираме, че един от най-важните елементи е въпроса за тестването на, с, инвитро изделие. Разбира се, че трябва пациента да получава пълна информация, за да може да направи информиран избор и да има информирано съгласие. Това е въпрос свързан с безопасността и с правни измерения трябва да помислим как да доизчистим този въпрос, защото той е важен. Не считаме, че е, само безопасността на продукта трябва да бъде гарантирана, а и е, целият контекст, в който той се използва. Така че отново сме на разположение да помогнем в техническите дискусии. Други проблеми, като примерно предписването също са сложни така от, правен, е, от правна гледна точка, т.е. решението да има рецепта за определени изделия е сложен заради е, субсидиарността и различния режим в различните страни членки. Тоест, е, доста по-сложно е да се постигне решение. Разбираме ползата на голяма част от предложенията, които се споменаха тук. Ако не изчерпам всичко с примерите си, имайте предвид, че ги отчитаме. За подобряване на достъпа до информация, за клинични изпитвания, там действително трябва да има баланс, но някои от предложенията имат своите качества. Също е, заинтересоваността на страните, е, сравняемостта на хонорарите, идентич, е, единен идентификатор и система за идентифициране са добри предложения. Надяваме се, че ще можем да работим по въпроса и с комисиите по етика. Ние включваме подобни идеи в предложението за клинични изпитвания. Много се радвам. Така, приемаме ди, ди, посоката, в която върват измененията. Отново а, заявяваме готовността ви а, си да работим с вас и да ви помагаме, за да се постигне възможно най-широк компромис. Благодаря на комисията. Сега давам думата на докладчика Петър Лиза. Благодаря на колегите за всички коментари и идеи. По отношение на самотестуването, още веднъж искам да изясня позицията си. Мисля, че Дагма Род Берент а, ясно каза, че има разлика. Ако Смятаме, че имаме лека инфекция на пикочните пътища. Може човек да си купи нещо от аптеката, ако е по-сериозно, може да отиде на лекар. Но това е нещо съвсем различно от поставането на диагноза, която може да промени и да обърне наопаки целия живот на човека. Така че при тестовете трябва да има строги стандарти. И по отношение на тестовете, които пациентът прави сам, действително трябва да се следи тестът да работи. А, но един лекар взема и други обстоятелства при поставянето на диагноза. Тук трябва да оставим свобода и трябва да разграничим тестовете, които имат последици, като например генетични тестове, от другите. И когато говорим за класифицирането на тестовете и прехвърлянето на някой в по-висок клас, виждаме, че комисията обръща повече внимание на принципа на субсидиарност, а когато има политически съмнения, то може да разглеждаме всеки случай по-отделно. Някои държави, например, имат специални програми за рискови групи, за които са носители на вируса на спин и тук може да се направи изключение във връзка с спазването на принципа на субсидиарност. От друга страна, това са а, въпроси, а, които ще бъдат първо обсъждани с съвета, тези 111 предложения. Във връзка с казаното от госпожа Алкен, във връзка с прозрачността, като производителите твърдят, че няма проблем, аз не съм съгласен. Ще спомена едно успокояващо средство, произведено от фирмата Мерк то трябваше да бъде изтеглено от пазара и днес знаем, че клиничните изпитвания не са били прозрачни. Ако бяха такива, това лекарство никога нямаше да стигне до пазара, така че трябва да бъдем по-строги. И съм съгласен, съм предложеното от Гледис Уилмът трябва да бъдат оповестявани информации е, от клиничните изпитвания за медикаментите. Това трябва да бъде случай и с е, медицинските изделия за инвитро диагностика. И когато има съмнение, това трябва да бъде публично оповестено. От друга страна, смятам, че има проблем с е, личните данни, защитата им от страна на пациентите и а, тайната на производителите. А, в а, Европейският а, съд а, големи концерни а, получават информация за малки и средни предприятия и малките и средни производители се опитват да се защитат, защото защитата на авторските права е особено важна за средното съсловие самият аз смятам, че трябва да работим повече в посока прозрачност, но а, пълната прозрачност и също има свои граници. А, по отношение на предложение 144 и свързаните с това изменение, благодаря за а, подкрепата от моите колеги. Случаят, който цитира Ана Росбах, е такъв, в който трябва да бъде оставена възможност на националните органи да реагират, защото в случай на непълнолетен на местно ниво трябва да се реши дали да бъде проведен един тест. Така че не бива да се намесваме в националното законодателство, където има различни регламенти. По различен начин е регламентиран въпросът с малолетните. Решаващо е да имат достатъчно информация за засегнатите страни. Подкрепям изрично казаното от а, госпожа Магинес 144.7 а, че не трябва да се стремим към пълна хармонизация, а към минимални стандарти, а, които да се ориентира за държавите членки. И а, ако те желаят, могат да стигнат и по-далеч в а, своето национално законодателство. А, ще се спра на изменението от госпожа Вайскербер. Аз съм положително настроен. Има една точка, която според мен трябва да бъде предоставена на държавите членки и смятам това да влезе в нашите а, точки от а, преамбюла. А, друга тема, която е деликатна, а, всъщност това, а, това касае целият доклад а, и мисля, че трябва да отложим гласуването в нашата комисия, да изчакаме а, а, разговорите с а, а, съвета. До сега не сме процедирали по този начин. Обикновенно свършваме цялата работа от наша страна. Но ако подходим този път различно, ще вземем предвид и становището на другите комисии и се надявам под литовското председателство да постигнем съгласие, без да проточваме процеса на вземане на решение. Председателят, благодаря на Петър Лизе. С това приключваме дебата. Гласуването ще бъде на 10 юли. А септември очакваме е, доклада да отида за гласуване в пленарна зала. Сега преминаваме към седма точка от е, дневния ред във връзка с общия доклад относно РИЧ и преглед на някои елементи от РИЧ. Очакваме господин Дансет. Представителите на комисията вече са тук. Е, Кей Уилмът представя комисията. Греем Уилмът е представителят на комисията във връзка с тази точка от дневния ред. Добре дошли на представителите на комисията и на господин Дансет, изпълнителен директор на Европейската агенция по химикалите. Давам му думата. So, ich begrüße auch ganz herzlich Gerd Danzert hier in Добре дошъл на господин е, Данцерт, изпълнителния аген... Е, директор на Европейската агенция по химикалите в Хелзинки. Е, започваме, имаме достатъчно време. Първо, комисията ще представи своя доклад, след което ще има дискусия след това ще следва презентацията на господин Дансет а, и след това ще дам думата на колегите от парламента. Здравейте! Добре дошли! Е, вие сте позната на, на нашата комисия. Сега ще дам думата на Питър от Генерална дирекция по околната среда да направи презентацията от името на комисията. Благодаря, господин е, е, председател. Преди да навляза в подробностите на доклада, е, ще кажа следното. Комисията разпространи предложение до парламента и страните членки по седмата програма за действие за околната е, среда, е, включващо концепцията за нетоксичната околна е, среда и настоящия доклад е част от тази програма. Ние подчертаваме необходимостта от допълнителни действия в това отношение, особено по веществата, които нарушават действието на ендокринната система. Нашата цел да осигурим високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда стои в център и тя е съществен елемент от нетоксичната среда. Затова тази дискусия с вашата комисия е много навременна според вас. Основен извод от прегледа на РИЧ е, че РИЧ е работещ регламент и постига целите, които сме си поставили за изпълнение регламента не изпълнява тези цели напълно, затова ние предлагаме някои мерки за подобрение, но като цяло можем да кажем, че РИЧ е работещ регламент и това е основният извод от прегледа. Ние сме разгледали въпроса дали има празноти в законодателството и при покривания. Ние не сме открили големи такива и смятаме, че е много важно на хората и на бизнеса да се създаде сигурност и в правната рамка, която урежда тази сфера от въпроси, правна рамка, която е стабилна и предсказуема. Въпреки това има някои е, моменти, в които може да се търси Не Ще изтъкна три. Е, Промишлеността изпълни срока до 2010 година, който се поставяше от регламента, но ние смятаме, че е, трябва да се подобри качеството на досиентата, които се представят от промишлеността. ЕКА докладва за редица случаи, които не са в пълно съответствие с регламента. Така че за бъдеще бихме могли да предприемем някои практически стъпки, за да подобрим качеството, особено когато става дума за по-прецизното идентифициране на веществата и за подобряването на научния анализ. Също така по отношение на а, веществата, които са представени като междинни през следващите няколко дни ще изтича следващия срок за регистрация в края на този месец. ЕКА се опитва да подобри нещата по отношение на прецизното идентифициране на веществата. Втората област, в която са възможни подобрения, са веществата, които се изисква разрешение. Има начални индикации за това, че списъка с веществата кандидати води до ранното им заместване. Е, и търсене на по-безопасни альтернативи. Тоест имаме първоначални сигнали за това, че има напредък. Е, 138 е, са веществата с висок риск. Комисията страните членки и ЕК работят в тясно сътрудничество по е, този въпрос. Е, е, моя колега ще ви запознае с предложението в пътната карта, което ние предлагаме за напредък от 2020 година. Третата област, в която има възможност за подобрения е областта свързана с въпрос за премахване на бариерите в вътрешния пазар, което беше една от целите на регламента РИЧ. Е, страните членки. Um, uh, е, е, разобедени да приемат мерки, т.е. да не приемат национални мерки. Има резултати в тази област има някои резултати по отношение на ефективността на разходите, свързани с изпълнението на разпоредбите на РИЧ. И ние смятаме, е, че можем да работим в много тясно сътрудничество с агенциите, с страните, членки, за да се опитваме да повишим съзнанието на малките и средни предприятията и карайните потребители, да ги стимулираме за споделяне на разходите. Ще ще организираме уркшоп за прегледа на Рич в Брюксел на 27 юни. За нас е много важно да участват всички заинтересовани страни, за да можем да постигнем подобрение в начина по който работи Рич. Фокус на този уркшоп ще бъде качеството на регистрационните досиета, специфичните предизвикателства, пред които са изправени малките и средни предприятия и крайните потребители. Това бяха е, основните моменти, които исках да изтъкна във връзка с прегледа на РИЧ. Моя колега сега ще продължи. благодаря, господин Уилмот. Um, благодаря. Благодаря на комисията за това, че ми давате възможност да говоря за прегледа на регламента Рич. И извинение от моят заместник е, директор, който имаше нужда да се замести колега и не може да се появи тук. Като начало, Нека да повторя, че действително регламента РИЧ има своето действие, работи както за защитаване на конкретната среда, така и за развиване на конкуренцията и иновациите. Малко повече подробности, особено по отношение на малките и средни предприятия. Прегледът показва, че малките и средни предприятия са засегнати от прилагането на РИЧ – а, и са засегнати много тежко от настоящия економически контекст. Затова не е странно, че те са по-уязвими е, в такъв смисъл от по-големите компании и затова трябва да се мисли как те могат да поемат разходите за спазване на регламента РИЧ. Освен това, те не винаги са наясно със своята роля и задължения по силата на речи, какво трябва да направят. Ние също така се е, безпокоим, е, имаме е, проучвания, 10 такива, и, т.е. в проучванията се показва, че РИЧ е една от е, десетте регламенти, с които е най-трудно да бъдат е, спазени е, изискванията. Затова искаме да направим нещо за улеснение на МСП. От една страна трябва да им се подаде информация за това какво се очаква от малките и средни предприятия, да, за да могат да се изпълнят задълженията поръч. Вече направихме първата стъпка, намалихме е, таксите, които те, трябва, малките средни предприятия трябва да платят на е, Европейската агенция по химикалите. До 95% е намалението за микропредприятията. предприятията. Е, крайният срок за регистрирането е тази седмица. За това е необходимо да се намали именно и това време с е, заплащането. Има и други неща, които могат да се направят. Първо трябва да се подобрят е, документите за насоки за МСП, да бъдат те по-лесно използваеми, по-целенасочени и да помогнат на тези предприятия с достатъчно информация за конкретните вещества, за правата за интелектуална собственост, а също и как да се използва системата UseDescript. По този начин ще можем да включиме РИЧ в процеса на научни изследвания и иновации, а също така и ще разпространим информация през съответните мрежи Enterprise Europe или националните помощни звена за реч. Също в рамките на прегледа, нека да говоря малко и за Европейската агенция за химикалите. Нашата агенция като цяло свърши добра работа и тя, искам да подчертая, има централна роля по техническото и административно управление на дейността по РИЧ. Тя има ключова роля при оценка на досиетата за, използване, за безопасно използване на химикалите. Агенцията ще продължи да работи по този начин. Освен това, тя разширява и подобрява дейността си посредством подобрение на ефективност и по-добър контакт с страните членки и заинтересуваните страни. И за да приключа с прегледа, нека да кажа и няколко думи за пътната карта за идентифициране на вещества с висок риск. Вайс-президент Таяни и Поточник говориха за това, че трябва да се разшири списъка. 136 вещества бяха предвидени, в момента те са 138, а се предвижда още 10 да бъдат включени. Това е съвместно усилие на Европейската агенция и страните членки. В момента имаме за цел да сложим всички известни вещества с висок риск на списъка до 2020 година. Е, Европейската агенция по химикалите, заедно с страните членки, разработи е, пътна карта по този въпрос, за да може. Е, работихме и на срещата на върха за способност. Работихме много добре по формулиране на целите на пътната карта, но сега вече трябва и да я изпълняваме. Какво предвиждаме? Първо да огледаме по-неизвестните и по-нерегулираните вещества – Три е, групи са е, е, вещества. Второ, натрупващите се вещества и биотоксични и е, силно натрупващите се силно биотоксични вещества. Третата група са е, еквивалентните е, вещества от е, висок ръст, е, нарушители, е, т.е. тези, които увреждат ендокринната система и е, други. Е, веществата от третията категория са най-обезпокоителни, защото те имат сериозно отношение върху здравето. Ние използваме цялата информация, която имаме за техните качества и съответно е, оглеждаме какво може да се прави по силата на РИЧ или друго законодателство. Пътната карта предвижда планове, съвместни действия между агенцията и страните членки за вкарването на тези вещества на листа до 2020 година. Организирахме през 2013 година април семинар, където обсъдихме с страните членки конкретните стъпки, които ще бъдат предприяти. Планирани са още няколко подобни семинара и е, смятаме да не е, намаляваме темпото в това отношение. Благодаря. Благодаря за представенията. Сега давам думата на координаторите. Е, Рихард Зебър получава думата от името на НП. Благодаря. Благодаря на комисията за нейното изложение. Мисля, че Рич е закон а, от а, огромно значение и мисля, че принципно може да се каже, че този закон действа добре. Разбира се, че има тук-там слабости. От една страна получавам информация от природозащитници, които се оплакват от е, лошите, от недостатъчните данни от е, производители. И те не отговарят на всички изисквания, предвидени от е, РИЧ. Това, разбира се, не може да бъде търпяно. От една страна се обръща внимание на това, че малките и средни предприятия, т.е. производителите, са изложени на, подложени на голяма тежест. На Орич предимно касае големи производители. Представителят на комисията спомена, че трябва да се обърне специално, значи, специално внимание на МСП и на подкрепата, която се отнася към тях. Каза, че до 2018 година 5,8 милиарда а, са предвидени, а 2010 година а, са похарчени също големи суми, т.е. прилагането на този закон е свързано с по-големи разходи, отколкото предвиждахме. А, и малките и средните предприятия са оставени сами на себе си при попълването на цялата документация. А разпределянето на вътрешните задачи не винаги позволява в едно малко предприятие да има специален отговорник за изискванията на рич. И ако трябва да бъде аутсорсната тази услуга, това също е допълнително бреме за малките и средни предприятия. Така че конкретната форма на а, информацията, свързана с сигурността, не трябва да обременява прекалено много а, малките и средните предприятия. А, и а, как да направим а, така, че да бъдат спазени високите изисквания, но същевременно за МСП да бъде по-лесно да спазват а, тези условия. А, и това очевидно е предизвикателство за малките и средните предприятия, защото а, едрите производители имат а, хора, които отговарят а, за а, тези информации, малките и средните предприятия нямат тази възможност. И нашата задача е да помислим как да подобрим това положение, може би чрез въвличане на професионални сдружения и как да се доближим до потребностите на МСП. Защото това е сектор, който представлява гръбнака на европейската економика все пак. На второ място би трябвало да се опитаме да а, разширим обхвата върху повече вещества а, на РИЧ. Имаме други инструменти, а, говорим за регламента ЕФКА, е, това е сектор, който може да бъде е, покрит и от РИЧ. Е, говорим за регламентите, свързани с отпадъците. И тук има разлика между националните законодателства. Онова, което е суровина в Германия, може да е отпадък в Австрия и обратно. А, така че, може би трябва да има а, звено за оплаквания или за жалби в случай, че а, има проблеми свързани с предоставянето на информация и с а, попълването на документацията. Бихме се радвали, ако комисията обърне внимание на това. Благодаря. Сега дам думата на Линда МакЕванс. Thank you. Thanks to the Commission for the information. Благодаря на комисията за предоставената е, информацията е, хубава идеята за уркшопа, е, защото преди тази среща някои предприятия се свързаха с мен и те изтъкнаха точно въпросите, за които говорихте и вие. Качеството на досиетата се оказва голям проблем, ролята на малките и средните предприятия и крайните потребители мисля, че е, тези въпроси са повдигнати, съм сигурна и пред други колеги от е, предприятията, така че идеята за въркшопа е добра. имам други малко по деталирани въпроси, може би към господин Дансет. Когато малките средни предприятия се е, регистрирам, имам някои примери от моя избирателен район, че някои предприятия са се регистрирали по погрешка, е, защото те са били посъветвани така от консултивния орган по е, реч е имало едно принципно объркване е, сред е, фирмите за това как да се е, регистрират. Е, съществува система за верифициране на малките и средни предприятия, чрез която се установява дали те са се регистрирали е, е, добре. Е, малките и средни предприятия обаче трябва да плащат редица такси административната такса разбрах, че е била намалена на половина от а, февруари. А останалите предприятията те не могат ли да ползват това намаление? Не знам а, какво ще кажете по по, по, по, по въпроса. Бих искал да обясня на моите предприятия защо са платили по-голямата сума вместо по-малката. А, една от фирмите, която се обърна към мен, даже трябваше да вземе банков заем, за да покрие тези административни такси, които са възникнали следствие на погрешно консултирана страна на консултанта. До 2018 година ще има повече малки и средни предприятия, които ще кандидатстват за регистрация, отколкото са сега. Е, и и аз очаквам от този въркшоп, който организирате, да създадете някакъв механизъм за подкрепа на малките и средни е, предприятия. Какво става с опитите върху животни, което беше друго от е, целите на РИЧ? Вие оценявали ли сте въздействието на регламента в е, тази област? Господин Ситър, говори за, а, замести, за, за заместването за заместителите. Кога очаквате повече доказателства за това заместване? А, бих искала да ни кажете малко повече по този въпрос. Благодаря на Линда Макаван, Крис Девис. Благодаря. Мисля, че един от успехите на Рич може да се измери с факта, мисля, че не съм единствен в това отношение, че получаваме много малко кор... Е, кореспонденция за ръча. пък бяхме бомбандирали от лобисти преди това. Тоест, е, е, става ясно, че системата работи много добре. Но има въпроси, които будят е, притеснение. Те вече бяха е, упоменати. Е, сложността за за спазване на изискванията малки и средни предприятия и така нататък изпитванията върху животни. Нека да кажа, че е, лобисти непрекъснато стигат до мен да кажат, че Европейската агенция по химикалите не върши достатъчно, за да е, направи така, че да се развиват альтернативи на изпитанията върху животни. Е, два конкретни въпроса имам в продължение на коментара на Линда. Много се радвам, че се развива, разработва се списъка с веществата, будещи сериозно безпокойство. Но за сега има само три ограничения, които са въведени. Добре, не е задължително да се въвеждат е, ограничения. Може би е, може да се каже, че предприятията взимат съответните мерки и системата е, работи, но все пак има известно обвинение, че три ограничения не е кой знае колко много, като се има предвид е, безпокойството, свързано с тези химически вещества. Е, добре, казахте, че предвиждате семинари, но как е, контактувате в ежедневието с представителите на деловите среди на бизнеса по отношение на РИЧ? Е, потенциални въпроси могат да, да бъдат е, зададени. Вие задавате ли се ги? И то тези въпроси е, сигурно се задават от бизнеса ежедневно. Именно как по-лесно да се направят нещата за, за бизнеса. Как как може РИЧ да работи по-ефективно и по-просто и по-ефтино? Ако може да ни ако може да коментирате доколко сте убедени, доколко сте сигурни, че е, отговаряте на очакванията на бизнеса по начин, по който е благоприятен за тях. Благодаря. Сега думата на Сато Хаси. Тя е нашият човек за връзка а, и експерт. First, uh, uh... Благодаря, благодаря за това, че сте тук е, в нашата комисия. Малко коментар за графика да се сложат в списъка всички вещества до 2020 година, веществата, е, поражащи безпокойство. Според мен е изключително забавена е графика. 2006 година влезе в е, сила законодателството. Тогава се говореше, че за 11 години ще се вкарат а, съответните вещества. Сега ни говорите за 14 години да се сложат а, веществата, пораждащи сериозно безпокойство, в а, списъка с кандидат веществата. Това според мен е твърде, твърде дълго време. А, Въпросът, който дискутираме вече няколко пъти е, е качеството на данните – Европейската агенция по химикалите казва, че проверките за спазване на изискванията са е, извършени. Компаниите, които не са преминали успешно тези проверки, са получили предупредителни писма че вие в случай, че е, тези е, дружества не е, подадат досиета за спазване на изискванията, ще им бъде отнето разрешението. Интересно ми е да разбера дали сте направили това по отношение на някоя компания. Също казвате, че има решения за публикуване на решенията за не спазване по досиетията, но а, когато ги публикувате, вие заличавате името на дружеството, което означава, че съответното дружество не получава натиск от обществеността да се справя по-добре. А, в такъв смисъл, а, с, размишлявате ли по, вероятно, по възможността да се оповестяват имената, за да може да се упражнява и натиск отвън върху компаниите да спазват а, изискванията за данните? И трети въпрос, свързан с качеството на данните Петгодишният е, доклад, който излезе преди две години, показа, че само 20% от е, досиетата по регистриране е, съдържа данни за карцирогенни, мутагенни и е, токсични е, вещества. също и за устойчивите и биоакумулиращи. Там ставаше дума за досиетата. Но какъв е процента на веществата, за които още нямате информация? Е, било то устойчиви биоакумулиращи или канцерогенни. И как е, планирате да проверите дали тази информация се съдържа в досиетата които се подават тази година за регистриране. Защото това е основна информация, която е необходима, за да се класифицира съответното вещество като будещо сериозно безпокойство. Благодаря. Сега давам думата на Ана Росбах. Так, формand. Jeg er glad for at høre fra благодаря, господин председател. Разбрахме от господин Уилмът, е, че се предвижда подкрепа за малките и средни предприятия, за да могат по-добре да разберат РИЧ. Но какво могат да направят е, комисията и ЕХА а, е, за законовата връзка между РИЧ и МСП, за да знаят те на какво да обърнат внимание и къде са капаните за тях. И се присъединявам към въпроса на госпожа Макеван във връзка с опитите върху животни. Какво, какви активни мерки предприема комисията за намаляване на броя изпитвания върху животни, както предвижда РИЧ. Има различни альтернативни методи, при които не се използват животни. Използваме ли ги ние на практика? И а, днес има примери за а, тествания без животни, Как а, това се а, приема от а, законова гледна точка? А, например, а, биха могли да се използват а, животни, които вече са умъртвени. Има ли в тази насока някакви инициативи? Благодаря, Нана Роспах. Сега давам думата на комисията да отговори на зададените въпроси. Давам думата на господин Данцет след което ще чуем неговото представане. Благодаря. Дам думата на комисията. Uh, uh, ще отговоря на въпросите, свързани с изпитването върху животни. Има три вида въпроси тук. Първия е свързан с споделянето на данни защото това са предвидените мерки в е, регламента, които трябва да улеснят работата по е, този проблем. Е, разпоредбите за споделяне на защитното на данните са изпълнили очакванията във връзка с хуманното отношение към животните и са минимизирали е, разходите за е, изготвяне на досиетата, тъй като това е завършено съвместно. Втория въпрос е, е такъв, по който не е постигнат напредък. И става дума за следното. Фирмите а, е, предават досиета, в които трябва да опишат какво правят за хуманното отношение към животните. И трябва да кажем, че в тези досиета не се казва достатъчно а, а, по това, че е, компанията, фирмата наистина взима достатъчни мерки за осигуряване на хуманно отношение към животните. Така че тук не можем да кажем, че сме постигнали напредъка, който първоначално сме очаквани. И причините за това са свързани с качеството на подаваната информация. Това е въпрос, е, по който ще работим на уркшопа и по време на други инициативи инициативи. Е, трети въпрос е свързан с е, а, альтернативите на изпитанията върху животни. Ние инвестираме е, голяма сума пари, над 300 милиона евро, в програми, които да подкрепят изследванията върху альтернативни методи, т.е. методи, които да заменят изпитванията върху животни го, голям брой таки, от тези альтернативни методи са разработени вследствие на международно сътрудничество. Така че има напредък намерени са някои альтернативни а, методи, много обаче трябва още да се работи и ние инвестираме средства. Що се отнася до надежността и качеството на информацията, подавана от е, е, фирмите е, по този въпрос, мислим, че има още много какво да се желая. С други думи, по въпроса за изпитванията върху животни има така картината е с смесен характер. Господин Зебър, по, по отношение на рециклирането, управлението на отпадъците и неговата връзка с РИЧ. Наскоро ние излязохме с насоки за рециклирането на пластмаси и ще продължим да работим, за да може в крайна сметка да гарантираме, че ситуацията за фирмите, които работят в областта на рециклирането, ще бъде достатъчно ясна. Линда Макаван, а, а, а, попита а, а, дали знаем повече по въпроса за иновациите и заместването. Да, имаме вече първоначална информация, но на този етап все още е твърде рано и не можем да дадем пълна картина на разходите и ползите от законодателството. Нямаме достатъчно факти, възоснова на които да го направим. Не мога да ви кажа в какъв срок ще имаме такива данни, но към момента не мога да ви кажа нищо съществено. Провеждат се в момента анализи, работи се по въпроса, но не мога да ви давам подробности. Мисля, че това бяха някои от е, общите въпроси, които бяха повдигнати. Имаше някои подробности, но не знам дали трябва да се спирам върху тях. Не, сега ще дам думата на колегата. Няколко още въпроси имаше, е, които се отправиха към комисията. Крис Дейвис попита трите ограничения достатъчни ли са? Аз е, лично не смятам, че трябва да има цифрови цели. Трябва да огледаме как работи РИЧ в края на кращата. Става дума за регистрации, за начин на управление на риска от страна на компаниите. Виждаме, че в момента именно е, това се наблюдава като удачно функционира. Е, ще има подготвени и други ограничения, не са само три, е, няма да спрем до там е, съответните власти ще ги наложат. Сега започва и процеса на, на разрешителни. Ще започнем да получаваме и заявките за, за разрешение. Тоест има различни варианти за действие по РИЧ. Така че не смятам, че конкретно бройката на ограниченията е проблем. Говорихте за контактите с бизнеса. Определено колегите и колегите от главна дирекция околна среда се срещат непрекъснато с представители на дълговите среди. Още по-често контактуват по имейл. Разбира се, правим всичко възможно да отговорим на техните въпроси. Звената за помощ на страните членки и на ЕКА, разбира се, работят също. Правим всичко възможно да помагаме на компаниите да спазят изискванията на регламент. Мисля, че това бяха всички. А, може би останалите въпроси бяха по-конкретно обър... Е, адресирани към ЕКА. Благодаря. Сега дам думата на господин Дансер за да отговори на въпросите и да направи своята презентация малките предприятия. Ще се опитам да отговоря. Имаше и други интересни въпроси за това какви намаления се дават или изключения на МСП. Проверката на статута на МСП, за МСП е една допълнителна работа за Европейската агенция. Тоест, тя трябва да провери дали съответното предприятие действително е малко или средно. И затова се предвижда да се, че ще има административни разходи и комисията одобри това. В момента действа една ревизирана схема, която дава възможност за намаление до 50%, само ако компанията съвсем ясно дойде и в началото на е, процеса обясни, че е, е направила грешка. Тоест, е, те не трябва да ни остават ние да минеме през цялата проверка, защото в края на крещата в такъв случай ние ще разходваме много средства, които тя трябва да заплати. Така че много е важно в какъв момент съответната компания ни информира че е, е, не са малко, малко или средно предприятие. Освен това, междувременно, ако действително е, това се направи, ние също така имаме възможност да с задна дата да видим дали компаниите могат да се класират в тази категория, по изключение. Това не е нормата. В края на кращата ние обаче не сме, е, не функционираме с цел да налагаме наказания или да затрудняваме е, относително малките предприятия, защото много често те действително не са големи компании. Това трябва да сме наясно. Този 20% ставка на зависимост, това е много ниска, защото е, дори 20% да ви е зависимостта, вие пак сте зависими от по-големите компании. Тоест е, много са относителни нещата а, има, има определено предприятия, които се чувстват дискриминиране. За вноските отново проблема е същият. Не се предвижда по регламента, но в момента правим изключение. Ако компанията се обърне към нас и каже, че не може да плати административните разходи, а, да поеме само част от тях, ние сме готови да потърсиме начин. Тоест не, не прилагаме разпор... Е, правилото абсолютно желязно. Е, готови сме да приемем изключения, ако са обо... обосновани. Също е, за регистрациите е, процесът същия. Има компании, примерно, които са поели, е, слели са с друга компания, без да приемат съответно техните е, регистрации. Т.е. новата компания не е виновна за всички грешки на предходната. В такива случаи прилагаме изключения. Вече го направихме един път, е, дадохме възможност на компанията да предостави ясни документи, с които да покаже, че проблемите с регистрирането идват от предишните управляващи компанията. Така че ние интерпретираме разпоредбите с известен елемент на гъвкавост, за да дадем възможност на всички относително малки дружества да си спазат задълженията порич, порич и съответно задълженията за плащане. За изпитванията върху животни, ако мога да добавя нещо, мога да кажа, че работим много с съответните власти, за да постигнем съгласие и да намерим валидни альтернативи на е, изпитвания върху животни. Има моменти, в които се изискват такива изпитвания и ние работим с съответните научни среди също, които извършват изследвания, за да се намерят альтернативи, да бъдат те сертифицирани и да се направи така, че да бъдат приети посредством изменения в приложенията. Там има така много обещаващи е, възможности. Мисля, че нямам какво друго да кажа по отношение на ограниченията. За публикуването на решения за не изпълняване на изискванията ние заличаваме имената на дружествата, защото когато публикуваме решенията, може би до времето, до, когато, до което се публикува решението, може би компанията вече е постигнала спазване на изискванията, така че би било неправилно да се оповести е, името на компанията, ако тя вече си е спазила ангажимент. В края на краищата ние искаме е, регистриралите се да обновяват досиетата си и да бъдат е, в е, ред с изискванията, преди ние да предприемем съответните действия. Именно това са съображенията, поради които не публикуваме имената. А естествено не е никакъв проблем а, за всеки, който а, се ползва от тези данни, да намери съответното име на а, компанията, защото всъщност имената фигурират на уебсайта. И а, индиректно може да се открие с много голяма вероятност а, кои компании работят с това вещество също не трябва а, да а, кажем, че а, решението е свързано с водещата компания, която е поискала регистрацията. Много често не тя е тази, която а, използва съответното вещество. Така че не е честно да публикуваме името на водещата в заявката компания. За качеството на данните е, в е, презентацията си ще опомена въпроса, но е, за момента мога да кажа, че работим по този въпрос с съответни проверки за спазването с конкретни показатели. Много решения има прияти по този въпрос и, както казаха и колегите, може да се окаже, че е, компании без е, достатъчно научна обосновка са се отказали от определени тестове. Затова ние ще им дадем още една възможност да е, си набавят съответните е, съображения, е, съответно да докажат защо не е необходим подобен тест и да намерят альтернативни по друг начин да представят данни за различните видове биоакумулиращи, канцерогенни и други вещества. Mr. Chairman, Vice Chairs, Господин председател, е, уважаеми депутати, за мен е голямо удоволствие да бъда тук и да говоря за първите пет е, минути за Рич. Първо ще говоря за историята, за подобренията Имам така обратна връзка, знам кои въпроси ви интересуват, но ако имате допълнителни, разбира се, ще отговоря. Вие But little did I know what fate had in store for me in the coming six years. Ние е, с приемането на Рич не очаквахме е, какво ще се случи в следващите 6 години с дейността на Европейската агенция по химикалите. Много добри резултати, много предизвикателства имаше в тези е, години и, и аз и колегите ми от агенцията сме изключително доволни от водещата роля, която агенцията изигра в безопасността на Европа. В този момент искам да кажа колко сме благодарни за подкрепата на вашата комисия през годините. Рич определено е резултат от групови усилия и ние работим заедно с вас с постигането на общи цели. Естествено, от самото начало се надявахме да постигнем най-добри резултати, но и се страхувахме, защото Предизвикателствата бяха много големи и графикът беше амбициозен, както показа прегледа на Европейската комисия на РИЧ. Независимо от предизвикателствата, регламента работи добре и моята агенция отговаря до голяма степен за това. Какви бяха предизвикателствата? Тежестта на доказателства бе обърната, нов начин на работа с властите, мерки, ускоряване на мерките за публикуване на данни на онлайн, за подобряване на информацията и избягване в възможно най-голяма степен на изследванията върху живот. В момента на нашия сайт има информация за над 3000 досиета и 8000 е, вещества на пазара. Тази информация преди появата на РИЧ не съществуваше, а сега се намира на едно място, за да бъде ползвана. 138 са веществата на списъка е, кандидати и 22 на списъка с разрешени вещества. Работим и по целите, определени от комисия, за е, включване в списъка на всички устойчиви биоакумулиращи и токсични вещества. Също допринасяме вече е, в значителна степен за е, безопасно използване на химикалите или заместването им с альтернативни. Заместването ще бъде все по- е, често е, формулирана цел. Следващия е, основен момент е втория срок за регистриране на вещества от 1000 е, от 100 до 1000 тона. В, рай, в петък изтича срока. Ние обработваме хиляди нови досиета в последните дни преди изтичане на срока защото много хора действително се регистрират точно в последния момент. Европейската агенция ще представи е, резултатите в понеделник. Те ще, е, ще предаваме през конференцията директно по мрежата и вие ще може да следите и мога да ви кажа, че ще представи много интересни данни за огромните усилия от страна на Европейската агенция индустрия. Но разбира се, пътя на ЕКА не е осеян само с рози. И искам да очертая четири области, където трябва да се постигнат подобрения. Първо, качествата на данните за досиетата за регистриране също е, съветите за това как да се използват тези вещества. Много важно е данните да са от високо качество, защото по този начин могат да се приемат е, мерки по владяване на риска. Без е, тези данни няма да постигнем много. ЕКА се опитва да покаже как да изглеждат досизетата посредством е, наръчници, доклади за оценки и най-добри практики. 5% минимум от досиетата се оценяват и много повече минават през скрининг. Но в края на кращата е, компаниите са тези, които трябва да обновяват е, досиетата си в най-добрия случай, преди да ги задължим да направят това. Втората област за подобрение е научните постижения за веществата, за нарушаващи еднокринната система. До този момент много малко данни са предоставени, а за нановещества въобще не се говори и индустрията не, е, не се чувства задължена да ги включи в досиетата, макар че ние миналата година обновихме насоките си в това отношение. Опита в Штатите показва, че новите вещества се съдържат в наноформа в много по-голяма степен. Съответно, е, приложенията е, ще бъдат обновени, за да включат и нановещества, за да може е, фирмите да е, регистрират и обновяват досиетата си с е, съответните практики за управляване на риск. Същото се отнася и за веществата, нарушаващи еднокринната система. Комисията трябва да формулира критерии за идентифициране на тези вещества, тогава ние ще излезем с насоки. Третото е изискванията на комисията за веществата между 1 е, и 10 е, тона, т.е. вещества, където има много малко изисквания за информации няма изисквания за е, доклад за химическа безопасност и така нататък. Следващата година комисията ще работи по този въпрос. Също сме съгласни с комисията, че трябва да се засили подкрепата за МСП. По-големите химически компании в Европа е, знаят, че ползите на РИЧ вече надхвърлят разходите, но това не е вярно за малките и средни предприятия. Затова имаме е, предложение да се преодолее отрицателното отношение на МСП към РИД. Интересно е, че е, пропорцията от малките и средни предприятия, регистрирани тази година, е горе-долу същата като е, при първия кръг 20% заедно с всички заинтересовани страни, ние трябва да стигнем до малките и средни предприятия, които са или доставчици, или производители, или е крайни потребители на подобни вещества. Те все още не са наясно със своите права и задължения, нито и как да се възползват от РИЧ. Трябва да има компании за информираност във всички страни. Също така малките е, компании трябва абсолютно да спазват изискванията на РИЧ. Те трябва да са наясно какви химикали произвеждат или използват и да спазват съответните инструкции за безопасност. Ние сме готови да направим всичко, да помагаме на МСП в това отношение. Имаме много сериозен опит заедно с националните бюра за помощ. Имаме изготвена информация на всички езици, т.е. това не е проблем. Също дискутираме с заинтересованите страни възможността за допълнителна подкрепа. Интересуваме се също да видим как по-големите компании могат да подкрепят по-малките. Примерно в такива по-големи компании има специалисти по РИЧ, които могат да дават съвети на по-малките. Това се случва в Белгия. Също може да се намали и е, разходите за достъп до информация, благодарение на големите е, компании. Е, дейността на ЕКА в това отношение до голяма степен се е в съответствие с изискванията на комисията. Ние решихме да отразим нуждите на малките и средни предприятия в стратегическата ни програма 2014-2018. От вчера е, документа може да бъде консултиран на сайта на агенцията на всички езици. Окончателният текст ще бъде прият от управителния съвет през септември. Уважаеми депутати, благодаря за възможността да бъда сред при вас днес и да ви е, говоря за първите пет години. Убеден съм, че представителите на ЕКА и на Европейската комисия след 5 години ще могат да ви говорят за още по-големите успехи на нашата агенция и за положителните резултати, които този регламент ще има върху околната среда. Благодаря. Благодаря, господин Данцет. Сега преминаваме към втория кръг от нашето заседание. На това място Искам да благодаря на вас и вашия екип за това, че бяхте а, крепост а, в, в последните пет години. Разбира се, че има а, място за критика, но в петата ви годишнина може да се върнем назад към постиженията, защото това е най-всеобхватното, най регламент във връзка с химични вещества, съществува до този момент и трябва, въпреки работата и ангажментите, които имаме, да спрем и да обърнем внимание на, на това и да отдадем нужното. Сега Хава Пок, Корин Лепаш и Крис Девис. Е, може ли е, измененията на директивата да бъдат раздадени на членовете на комисията? Да. Е, това със сигурност може да се направи, но сега Павел Пок има думата. Павел. Имам три въпроса към комисията. Вие споменахте целта за околна среда, свободна от токсични е, е, вещества. Това е проблем, който може да се реши само чрез глобален подход, тъй като засяга и страните членки, не членки на Европейския съюз. Моя въпрос е, Рич помага ли а, и, или не за подобряване на политиката за управление на химикалите в а, другите страни? Втория ми въпрос а, се отнася до информацията. Смятате ли, че разпространението на информацията от Европейската агенция по химикалите химикалите сред гражданите е ефективна и е достатъчно полезна? Или по-скоро мислите, че има празноти, които трябва да бъдат затворени? И третият ми въпрос към комисията е, е, че не може да се упражнява адекватен контрол върху веществата, които вреждат ендокринната система чрез е, средствата на директивата РИЧ. По какъв начин комисията възнамерява да е, работи по тези въпроси? Корин Лепаш. Благодаря, господин председател, благодаря, господин директор, за всички информации, които ни предоставихте. Два въпроса имам. Вие частично отговорихте на първия за веществата, нарушаващи ендокринната система, които за момента не се контролират по РИЧ. А, също е необходима много подробна работа за идентифи... идентифициране на тези вещества трябва да се възползваме от е, възможността да се търсят е, заместители на тези вещества с по-сигурни е, вещества, а също и да се разгледа процеса за разрешаване на веществата на нарушители на еднокринната система и на устойчивите биоакумулиращи токсички вещества. Какво правите по този въпрос, особено за заместителите? Вие играете ключова роля в края на краищата за принципа за заместване на тези вредни вещества. Рич Разбира се, предвижда това, но агенцията е, има ключова роля. Смятате ли да развивате тази роля в бъдеще? И накрая, за европейските граждани е изключително важно основните принципи на РИЧ, на заместване, на спазване да бъдат спазени. Да бъдат спазвани. Благодаря. Сега давам думата на Ситуаси. For... Благодаря, благодаря особено на господин Дансет за неговия доклад. Но е, всъщност в, е, след първите презентации зададох някои въпроси, на които очаквах отговори в презентацията на господин Дансет но не получих такива. За а, намаляване броя на регистрациите, за отнемане на регистрацията. Вие казахте, че обмисляте такава мярка, ако досиетата продължава да бъдат непълни. Ако след първата проверка се окаже, че досието не съответства на изискванията, Европейската агенция за химикалите препоръчва на фирмата да подобри своето досие. Е, следват други мерки. Е, има ли вече случай, в който вие сте отнели регистрацията? А, сега, относно информацията за канцерогените, мутагените, тонсични за репродукцията вещества и устойчивите биокумулиращите и токсични а, вещества. Вие сте констатирали, че само 20% от а, досиетата а, съдържат информация за това дали техните вещества са такива, останалите 80% не. Би било интересно да се знае, а, за колко вещества става дума и какво правите вие, за да получите тази информация от фирмите и в какъв срок? Що се отнася до нановеществата, вие казахте, че чакате предложението на комисията е, е, относно изменението на приложенията към е, РИЧ с цел да се създаде една по-добра система за нановеществата. Но за да оценим риска, се нуждаем от информация за риска и за информация за експозицията на този риск. Такава информация за момента се изисква само за а, вещества в количество над 10 тона. И не се изисква за канцерогените, мутагенни и токсични за репродукцията вещества. Нито един от химикалите, регистриран до този момент като нано, не попада в тази категория или в тези категории. И един въпрос по-скоро към комисията. Парламента в доклад по собствена инициатива каза, че ни трябва законодателство специализирано за наноматериалите. В противен случай няма да получаваме информация за експозицията на риска, защото това не се изисква съгласно настоящата законодателна рамка. Благодаря. Благодаря на Сато Хаси. И сега Давам думата на господин Данцърт, за да отговори на въпросите, зададени му. Thank you. I will... Аз ще се опитам да отговоря на въпросите, които бяха зададени към мен. Що се отнася до веществата, вредящи на докринната система, ние вече сме идентифицирали редица вещества като такива, въпреки че няма установени европейски критерии за това но възоснова на доказателствата ние сме направили изводи, че някои вещества имат такива свойства. За това сме ги включили в е, списъка с е, кандидатите и е, проучваме възможностите им да ги прехвърлим с, в списъка на веществата, изискващи е, е, е, разрешение. Според мен обаче има нужда от ясни критерии за определяне на веществата, даващи отражение в едноенокринната система. Що се отнася до заместителите, ние вече насърчаваме използването на заместителите, най-вече в процеса на издаване на разрешителни. Има такъв е, е, списък, е, но нямаше кандидатури, което означава, че никой не се интересува от използването на такива вещества. Може да се очаква, че за в бъдеще е, като цяло ще имаме по-малко искания за регистрация, отколкото в миналото, което пък а, показва какъв е ефекта от създаването на списъци с химикали. Освен това, ние планираме е, е, ясно да опишем на нашата веб страница как да стимулираме използването на е, е, заместители. Т.е. когато има вече веднъж регистрация, използването на заместители ще започне да играе важна роля. Първи консултации с обществеността за альтернативите на определени е, химикали с определена употреба ще започнат. С други думи, въпрос на време е а, е, този процес, а, е, за който вие настоявате да се случи, да покаже своя практически ефект. Сега на въпросите на госпожа Хаси, аз нямах намерение да не отговарям на вашите въпроси. Аз. Е, но сега ще кажа следното. Що се отнася до отнемане на регистрацията, ние, да, е, това вече се е случвало, но това отнемане има по-скоро нещо общо с е, верифицирането на едно малко и средно предприятие при оттеглянето на регистрацията роля играе не само това, че предприятието не е спазило изискванията. Има една междинна стъпка, в която ние разглеждаме е, е, досието и е, други органи трябва да реагират на това несъответствие, неспазване на критериите. И тогава ние искам от правоприлагащите органи да реагират. Поне така ние виждаме нещата. Не можем да определим някаква степен на несъответствие, при която ние да отнемем а, регистрацията. Друг сериозен аспект, който ни притеснява е, е, е, би могло да бъде управлението на а, химикалите. Индивидуалните досиета в повечето случаи се отнася до водещото, основното е, досие, защото в това основно досие трябва да се съдържа информация за класифицирането и е, етикетирането. А, е, така че е, е, има всяка uh, uh, водеща компания дава такава информация. Разработили сме една платформа за класифициране, етикетиране и опаковане и в тази платформа фирмите дискутират в въпросите. По този начин се опитваме да запълним информационните е, празноти. Е, опитваме се да е, разглеждаме онези критични моменти, които да ни покажат дали дадено е, вещество попада в рамките на регламента за класифициране, етикетиране и опаковане. И ние разглеждаме досиетата от тази перспектива, разглеждаме всички досиета на водещите компании, точка по точка, за да констатираме къде има слабости. Ето това правим. Мисля, че останалите въпроси е, бяха по-скоро към комисията. Сега комисията нека да отговори. Ренан, давам първо за наноматериалите. по какъв е, механизъм можем ние да е, работим по въпроса за нано е, материалите, дали да се ревизира регламента или чрез приложенията. През юни ще приключи процеса на публичната консултация за наноматериалите. Там се цели да постигнем по-голяма яснота и по-безопасна използване. Този въпрос ще бъде разгледан в контекста именно на публичните консултации и оценката на въздействие. Сега целта ни е какво можем да направим в момента. ако искаме нещо да постигнем краткосрочно, ще трябва да работим през възможностите съгласувани между парламента и страните членки посредством прилагащите актове изпъл... актовете за изпълнение. Тоест, ние трябва да сложим акцент върху резултатите. За това и нямаме голямо желание да въвеждаме в момента регулаторна несигурност, като отвориме цялата тематика за преразглеждане. Разбира се, парламента е прав да коментира за веществата, нарушаващи ендокринната система. Тук е необходимо да имаме ясни критерии за идентифициране на тези вещества. Работим е, по този въпрос. Миналата година се състоя много голяма международна конференция. Стратегията ни е доста стара – но се опитваме да видим какво би било полезно да, в една нова стратегия и съвсем скоро ще излезем с предложение за критерии. Много конкретен въпрос в регламента РИЧ е за това как могат да се включват в приложеното поле е, вещества, пораждащи сериозно безпокойство. Следващия месец ще започнем с консултация по този въпрос, но е, като цяло работим по-скоро по стратегията за критериите. Е, целта, разбира се, е да се търси заместване, е, вещества заместители, с, да бъдат замествани тези вещества с по-безопасни химикали. Попитани ли на Макевен кога ще успеем да направим това? Смятаме да излезем с доклад за иновативните аспекти на РИЧ през януари 2015 година. Там ще отчетем някои от тези въпроси. А по въпроса какво правят другите страни, можем да кажем, че първоначалната реакция на производители като Швейцария, Япония и Штатите беше много дефанзивна в рамките на 100. Но дебатът се разви от тогава насам. И в момента се обсъжда създаването на една смесена група за режима РИЧ. Штатите смениха има смяна на отношението. Штатите преразглеждат законодателството си и се обмисля какво могат да направят на техния пазар. Може би не вдъхновени не точно отрично, преследвайки същите цели. Тоест, намаляване на въздействието върху здравето на хората. Тоест, има, има движение на международната сцена в това отношение въпроса за информацията за гражданите. В е, контекста на прегледа на регламента, всички е, заинтересувани е, изказаха мнението, че агенцията работи добре по отношение на разпространяването на информация. Може би може да се разшири начина за споделяне на информация между страните членки и комисията, разбира се, в съответствие с изискванията за поверителност. Тук се коментира от колежката ви защо срока е 2020, не е ли твърде бавно. А, именно за това заместник председателят на комисията Таяни и комисар Поточник искаха да се изготви пътна карта. Агенцията постигна много тази година заедно с страните членки за тези 136 вещества, които ще се появят на списъка до края на годината. И считаме, че трябва да се формулират цели за последващи стъпки, т.е. едни е, средносрочни е, цели и се надяваме, че там ще се решат и въпросите, които повдигнахте. Thank you. <clears throat> I think my colleagues have covered all bar two points. Мисля, че колегата каза всичко, но ще добавя още две неща по въпроса на госпожа Лепаш, попитахте дали принципа на предпазливост и заместване в достатъчна степен са взети предвид в РИЧ. Да, са. Освен това, Питахте за разрешаването на използването на устойчиво биокумулиращи токсични вещества и вещества, връждащи ендокринната система. Да, има такива. Ако има а, альтернативи, е... да, да, точно така, точно това казва регламента. Благодаря ви. Благодаря. Накрая искам да дам думата на нашата представителка на а, управителния съвет и бивш член на нашата комисия а, Анна Ларус. Благодаря, благодаря, че ме е, поканихте, господин председател, на толкова интересния обмен на мнения по регламента РИЧ. И един размисъл, който е, така е породен от мечтата за постигане на идеала. Е, Персонал на агенцията работи много усърдно, много старателно за доброто действие на РИЧ. Вие виждате резултатите. Ние имаме и вътрешни цели тази агенция да се превърне в е, водещ е, критерий на световно ниво за е, химическите продукти. И комисията, и парламента дали не биха искали да поемат тази цел, т.е. тази агенция да стане една световен критерий, а също и регламента РИЧ да бъде отправна точка в е, в световен план. Благодаря. Един бивш немски канцлер е, Хелмут Шмидт беше казал, че който има визия трябва да се прегледа. Аз не, не споделям е, това мнение. Смятам, че има нужда от визии и човек трябва да работи върху тях. Благодаря, че присъствахте днес. Благодаря ви за вашата работа в управителния съвет. С това приключваме нашата дискусия на всички участници. В началото на моята работа в парламента вече работих във връзка с РИЧ и след 5 години вече става ясно, че РИЧ е успешна, успешен регламент и работи добре. Разбира се, че има нужда от до уточняване, изясняване на детайлите и трябва да е ясно, че законодателството е свързано с разходи. А, едно функциониращо а, прилагане на законите имам предвид агенцията по химикалите също се нуждае от а, средства. Това искам да предам като послание на всички. Иначе благодаря. Пожелавам лек път на всички, които днес ще се прибират по домовете си. Прикамвам ви да бъдете точни. Точно в 15 часа започваме гласуването. Имаме изключително тежко, обемно гласуване моля, носете си картите за гласуване и пожелавам всички добър апетит и до 13 часа, до 15 часа.